Bitte nehmen Sie Platz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Ich heiße alle herzlich Приветствам всички с добре дошли днес на нашето първо заседание за 2011 година. И тъй като става дума за първо заседание, пожелавам на всички една здрава и успешна нова година. И като желая всичко това на всички вас, ние знаем, че този успех можем да го постигнем единствено заедно. И за това обаче трябва да се работи. Преминаваме веднага към дневния ред, защото днес е, темата ни е да говорим за бъдещата селско-стопанска политика и нейното финансиране и организация, ние имаме щастието тук е, да можем да приветстваме сред нас комисар Чолош. Той прояви готовност да проведе дискусия с нас и да говори за плановете на комисията по отношение на реформата на сълскостопанската политика. Трябва да се посочи, че времето на комисаря е ограничено. Той не може да остане до края на заседанието на нашата комисия. И за това моля всички, ако сте съгласни, да разменим а, местата на точка 3 и 4. Казах change, просто в момента не ми дойде на ум немската дума. Надявам се, че сте съгласни с това да разменим точки трета и четвърта. Има редица съобщения, които трябва да направя, но мисля, че мога да направя това след като проведем дискусията с комисаря. Така че сега започваме с точка 4 от дневния ред. Що се отнася до протокола, знаете, постъпваме винаги по един и същи начин. Ако никой няма възражения, протоколът се приема в вида, в който е записан. И така преминаваме към точка 4 от дневния ред. Става дума за бъдещата сълскостопанска политика след 2013 година. До 2013 година нещата са уредени в този сектор, така че ние ще трябва да си помислим какви изменения можем да внесем и как да изразим нашите идеи, в какъв порядък. Ние трябва да разработим една работна схема – за нашето заседание. Първо встъпление от Салвадор за 5 минути, след това в рамките на 10 минути господин комисаря ще изложи позицията на комисията и ако е възможно ще отговори на поставените му и в писмена форма въпроси. След това давам думата на говорителите на отделните политически групи. Не непременно координаторите са това. Беше казано, че не непременно координаторите ще вземат думата. На тях се дава думата максимално за 5 минути, ако могат да бъдат по-кратки, ще бъде чудесно. И след това днес ще можем да приветстваме сред нас и председателя на Комисията по селско стопанство. Той е, ще представи комисията и нейната позиция по-скоро и след това е, говорителите на отделните политически групи е, ще вземат думата. След това ще бъде дадена възможност на комисаря да отговори на първите въпроси. Имам вече първи заявки за изказвания за тази дискусия, така че е, Джани Лавия е първият оратор. Сега обаче нека да започнем. Салвадор, моля да е, направиш е, встъплението. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Уважаеми господин комисар Чолуш, не знам къде точно седите, но със сигурност сте в тази зала. Салбадар, благодаря. Да, знам, че седи някъде близо до нас. Госпожо председател, Вчера бехме посочили в, на срещата на координаторите, че е, трябва да се направи нещо за сълскостопанската политика в следващата финансова рамка. И в случая искам само да направя встъплението към е, дискусията, която ще проведем днес и да изчакам въпросите на колегите и отговорите. Искам да благодаря първо на господин комисара за неговото присъствие сред нас и да посоча следното. На нас ни не е необходима силна и добре финансирана сълскостопанска политика, защото всъщност това беше и предмета на съобщението, което беше представено от комисаря скоро. И този предмет беше реформа на сълскостопанската политика. Тази необходимост от добре финансирана обща сълскостопанска политика със сигурност обаче изисква някои пояснения от държавите членки и се стигна до сблъсък, до конфликт между тези позиции. Някои искат да бъде съкратен бюджета за следващите години и затова следващият ни, или по-скоро първият ни въпрос към комисара Чолош е какво е вашето становище – е, по отношение на общия обем на бюджета, какви приоритети трябва да има в сълскостопанската политика след 2013 година. Господин комисар, смятате ли, че настоящият бюджет ще бъде достатъчен? Някои държави членки изказват към момента искания за съкръщаване на разходите в бюджета. Какво е вашето становище и след това по модела на финансиране на обща сълскостопанска политика, преки плащания във първия стълб, съфинансиране във втория стълб? Каква е позицията ви по това? Въпросът ми естествено е свързан с отговора на първия въпрос. Смятате ли, че преминаването на разходите за селско стопанство изцяло на общностно ниво би е, означавало подкрепа или би трябвало да се запази съфинансирането или да отпадне. И още нещо, което е, е интересно за докладчика. Имайки предвид финансовия обем за ОСП, имам следния въпрос. Къде трябва да бъде ОСП в една бъдеща структура на финансовата прогноза? Колегите знаят, че има списък от възможни е, опции, който представихме от една страна съвсем упростена структура и от друга страна една съвсем усложнена структура. Но всичко това, имам предвид ОСП, трябва да бъде адаптирано към стратегията 2020 и в случая ние знаем, че ОСП трябва да остане в независима категория, или тук можем да си зададем въпроса дали ОСП може да бъде включена в различните цели на растеж, е, устойчив растеж, интегриран растеж и така нататък. Или пък ОСП трябва да заеме отделно място. И какво ще направим пък с фонда за развитие на селските райони? Съществува една тенденция, а именно, че всички тези фондове трябва да бъдат обединени в е, кохезионната политика и това да се отнася също за развитието на селските райони. От една страна всички фондове да станат част от една обща сълскостопанска структура. Това са въпроси, по които ни интересува вашето мнение, господин комисар. Това беше моето кратко встъпление, госпожо председател, и се надявам колегите да зададат въпроси на господин комисара. Благодаря, Салватор. Вие бяхте много прецизен и много кратък, господин комисар. Много ви моля за вашето становище. Имате 10 минути на разположение. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, господ... госпожо председател. Използвам случая да обменим идеи за бъдещето на Европейския съюз и гражданите. Комисията има някои добри идеи. Миналата година представихме съобщението за реформата на обща селскостопанска политика. Целта на съобщението, казано пределно ясно, е, е да се отрази реформата е, в съответствие с целите за 2020 година договорът задава рамката на ОСП, но същевременно трябва да отразим и очакванията на обществото за едните години. Това са общите очаквания. Браншовата по своя характер ОСП да може да доведе до полезен ефект и в други отрасли, като например безопасността на храните, качеството им, разнообразието им. През последните няколко дни въпросът за безопасността на храните става особено актуален, както четем в пресата в Европа. И една друга важна интересна цел на ОСП е управлението на природните ресурси. Това е важно от економическа гледна точка, защото трябва да се постараем да се осигури продоволствието, произвеждано в определени е, региони, като от друга страна се е, запази качеството на е, водата, въздуха и почвите и биологичното разнообразие. Искам да припомня, че в областта селско стопанство се включва и горското стопанство. И това означава, че е, политиката ни обхваща две трети от територията на Европейския съюз. Европейския съюз е много разнообразен със своите 27 държави членки и затова е необходимо да се поддържа териториален е, баланс и баланс на селските райони. Кохезионната политика е тясно свързана с ОСП и мисля, че ОСП трябва да продължи да изпълнява своите цели, понеже е, след разширяването е, въпросите е, в тази област стават все по-актуални. Трябва да се погрижим ОСП да даде своя принос на европейско равнище и европейските финансови средства трябва да бъдат използвани за реализиране на политика, която дава реален е, принос. ОСП е най-старата е, политика с най-ясно изразен общностен характер сред всички останали области. И тя преследва е, и економически и териториални цели, като имаме предвид единния пазар и териториалното развитие. Общностната политика очевидно е много по-ефикасна, отколкото един механичен сбор от 27 национални политики. Насочваме своята политика към економическите, екологичните и териториалните предизвикателства. Те са на отменна част от стратегията Европа 2020 година. Освен проистичащите от договора цели, ОСП си поставя и целите, които са залегнали в стратегията Европа 2020 година. Устойчив растеж може да се постигне само ако има добро управление на природните ресурси, които обхващат две трети от нашата територия. Трябва ни приобщаващ растеж в селските райони, а това е възможно само ако се извършва както земеделска, така и неземеделска дейност, интелигентен растеж в хранително-вкусовата промишленост, която искам да ви припомня, има най-голям оборот и предлага най-големия брой работни места – qui s'est réalisée. Et on a souvent on a un secteur agroalimentaire qui est fort parce qu'on a une politique agricole commune qui soutient un secteur agricole production matières premières. Необходима ни е една сигурна, стабилна политика на използване на суровините по максимално ефикасен начин. За да отговоря на поставените от докладчика въпроси, бих казал, че сме представили някои много амбициозни предложения. Бюджетът трябва да отговаря на амбициозната ни политика. Разширяването беше извършено горе-долу при същия размер на бюджета. И искаме от земеделските стопани нещо повече от економическа ефективност в тесния смисъл – ОСП дава отговорите. В съответствие с финансовата перспектива. Трудни са времената, в които живеем и трябва да се съобразяваме с тях. ОСП е политика, която е ефективно оползотворява бюджета не само за традиционните си цели, но и за определените за бъдещето цели съгласно стратегията за 2020 година. Бих добавил следното. Едно намаляване на бюджета на ОСП ще доведе и до едно намаляване на мащаба на амбициите. Не можем да искаме от земеделските стопани да работят повече с по-малко средства. Те са изправени пред международната конкуренция и от да се изисква от нашите земеделски стопани да правят повече, отколкото производителите в други райони на света, ще ги поставим в неравностойно положение. Но за целта са необходими общностни мерки. Както казах, ОСП е политиката с най-ясно изразен общностен характер в Европейския съюз и за това целите, е, които си поставяме и задачите са на това ниво. Независимо от това дали говорим за преките плащания или други мерки. Средният е, доход в селското стопанство е далеч под средния за е, средния доход в други отрасли. Необходими са ни общи правила и общи инструментариум – Първият стълб е 100% европейски, но имаме и втория стълб, който отчита особеностите на отделните региони и при него има съфинансиране. Ако говорим за е, съфинансиране по първия стълб, трябва да се замислим дали имаме правни основания да изискваме съфинансиране чрез национални мерки. Съфинансирането ще се основава на мерки предприяти и от отделните държави членки. И това може да доведе до някои трудности. Когато имаме 100% общностно финансиране по първия стълб и съфинансиране по втория стълб, което отчита териториалните особености, мисля, че моделът е по-сполучлив. Беше зададен въпрос и за структурата на бюджета. Разбира се, има различни варианти, които заслужават да бъдат проучени. Те ще бъдат представени в нашето съобщение за финансовите перспективи. ОСП е обособена политика, но тя не може да бъде отделена от стратегията Европа 2020 година. Много са елементите, които отговарят на задачите, които си поставя стратегията. В комисията проведохме разговори и с комисаря Хан и за това преценихме, че е добре развитието на селските райони да бъде обособено, отделено от кохезионната политика с собствени средства, собствени мерки и същевременно да има по-добра съгласуваност, така че по пълноценно да се използват допълнителните структурни инструменти. Ето това е пътя, по който смятаме да вървим. Благодаря. Това бяха изключително точно спазени 10 минути. Благодаря ви още веднъж. Сега преминаваме към е, изказванията на говорителите на политическите групи. Започва НП с Албердес. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Аз също искам да пожелая на всички щастлива нова година и се надявам, че през тази година ние ще вземем добри решения, най-вече, що се отнася до сълскостопанската политика. Искам от името на политическата група на е НП да задам на господин комисара някои въпроси, които до сега може би не са обсъждани толкова подробно. За нас е важно какви финансови средства в бъдеще ще има на разположение за сълскостопанската политика в Европа. В момента се се водят дискусии, някои страни казват 0,85%, някои посочват 1%. Господин комисар, какъв процент е, очаквате за бъдещето? като финансови средства изцяло за е, сълскостопанската политика в Европа. И освен това искам да попитам за кой финансов период говорим. Говори се за 5 години, за 7 години, за 10 години, с междинна оценка след 5 години. Това също ще бъде много решаващ въпрос. Колко дълго ние можем да очакваме сигурност при планирането на следващия финансов период? Вие посочихте, че Европа от 15 държави вече нарасна на 27 държави и това означава промени в финансирането. Господин комисар, ние знаем, че ситуацията с селскостопанската политика в 27 държави членки е доста различна и ние трябва да се погрижим за едно справедливо е, изравняване между държавите, които получават е, високи е, по размер плащания на хектар и онези, където плащанията не са толкова високи, така че да стигнем до справедливо заплащане в отделните държави, членки на Европейския съюз. Вие говорихте за продоволствената сигурност ние в бъдеще трябва наистина да внимаваме да бъде гарантирана продоволствената сигурност, т.е. не само качество, но и количество на храните. Аз в момента говорих разговори във връзка с захарта и през следващата година ще има, може би, проблеми. Преди 6 години говорихме за реформа на пазара на захар и имаше някои коментари дори, че европейската индустрия, свързана с производство на захар от захарно цвекло, може да отпадне. А ние сега можем само да се радваме, че реформата беше такава, че все още се отглежда захарно цвекло в Европа. И аз искам да попитам дали европейските земеделски стопани ще могат да гарантират продоволствената сигурност за бъдеще. И аз искам да подкрепя от името на моята политическа група всички от тези дискусии, в които се е, говори за това, защо е, бюджета за селско стопанство заема толкова голяма част от европейския бюджет. Това всъщност е единствения сектор в Европа, който е изцяло на общностно равнище. И е, при тези дискусии за социалната социалната политика, за политиката за образование, е, военните разходи и така нататък, ако днес е, всичко минава през Брюксел, то тогава би трябвало да се намали процента на бюджетните средства за сълскостопанската политика. И е, дори 90% от бюджета отиваха за селско стопанство през 70-те години. Може да се говори тук, госпожо председател, аз обаче искам да спазя времето си и е, искам да посоча, господин комисар, че ние трябва да успеем да намерим онази система, която да гарантира в Европа е, равнопоставени конкурентни условия за земеделските производители в Европа, така че да се поддържа селскостопанския пазар пазар с 27 държави членки. Господин комисар, искам да задам и въпроса какви са вашите очаквания, какви са вашите представи за известна закрила на този европейски пазар на е, международно равнище и е, как може да се осигури продоволствена сигурност. През е, следващите месеци според мен е важно да установим какви мерки можем да въведем като европейци, за да спрем спекулациите с сълскотопански суровини. Това са въпросите, на които трябва да намерим отговор. Има още въпроси, но ще спазя времето си. Като начало искам с това да приключа изказването си. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Следващият оратор Стефан Лефол от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Първо, кои са целите, които трябва да бъдат от основно значение, по които искаме да постигнем на голям успех в областта на ОСП? Първият такъв приоритет е безопасността на храните. Кризите, в които днес а, живеем, показват, че трябва да запазим ОСП, така щото да осигурим а, безопасност на храните на нашия континент и също да участваме в безопасността на храните а, в глобален план. Това е нещо, което вече бе споменато а, от а, комисаря. Също има и екологичен аспект на този въпрос, който трябва да се разгледа в а, рамките на ОСП и това е неделима част от. А, стратегията за 2020 година. Трета цел би била следната. Селското стопанство в Европа е доста разнообразно. Имаме земеделие и селско стопанство в планинските райони, в равнините и други видове земеделско производство и трябва да запазим това разнообразие на европейското селско стопанство, като използваме за тази цел цялата територия на Европейския съюз. И четвъртия момент, който искам да засегна е следния. Силата на Европа се състои в това да разполага с една сълскостопанска политика и хранително-вкусова промишленост, която произвежда качествени храни. И а, този въпрос е от огромно значение за нашата стратегия тогава, когато се опитваме а, да интегрираме тези си усилия в а, глобалната картина. Това са целите, които следва да а, преследваме. Има още един елемент, който е свързан с кризата и това е заетостта. Е, комисарят много а, правилно ни напомни, че а, това е основният работодател като отрасъл в Европа, така че това е един въпрос, който не бива да се пренебрегва. Той трябва да бъде част от а, тези ни разисквания. А, какви са последиците от това, което набелязах като основни приоритети? Не можем да приемем а, драстични ограничения на бюджета на ОСП. Защото има хора, които настояват именно на такива съкръщения в бюджета. Да, може би не можем да приемем бюджета в сегашния му вид е, и за в бъдеще, но не бива да го ограничаваме прекомерно. Трябва ни бюджет. Трябват ни средства, за да можем да откликнем на целите, които споменах. Друго нещо съфинансирането. Ние сме на, в момента на едно такова ниво на а, съфинансиране, което не би следвало да бъде е, увеличавано допълнително. Не бива да се увеличава дела на националното финансиране, защото това ще доведе до национализиране на политиката, което е сериозна заплаха. Страните една по една влизат в а, обща конкуренция. Ние трябва да а, запазим идеята за европейското сътрудничество, за европейския проект и ОСП е основна част от това. Затова трябва да отстояваме а, ОСП на европейско равнище и да избягваме увеличение на националното финансиране. Трябва да се върна на последиците. Трябват ни стратегии, които да осигурят глобален а, характер на европейското земеделие и селско стопанство. Трябва да осигурим качествено на производството. Затова трябва да си набележим и ясни цели при преговорите по тези въпроси с Световната търговска организация. Разбира се, и на европейско равнище трябва да отстояваме а, проследимостта и качеството на производството. Кризата днес ни показва, че а, трябва да сме все по-бдителни. Времето ми изтича и в заключение бих искал да кажа следното. В контекста на екологичните цели трябва да сме максимално амбициозни с оглед на ОСП, като се има предвид както първия, така и втория стълб, при упростяването на сегашното положение в ОСП знаем, че често има объркване на първия и втория стълб. И трябва да се изясни статута на двата стълба. Първия стълб подпомагането на годишна база, а втория стълб договорното подпомагане. А, но това, което набелязах, смятам, че трябва да са основните цели на ОСП и а, това бяха бюджетните последици. Благодаря сега Карл Хатлунд от името на Алде. Позволете ми, да се... спра на економическото измерение, което има особено голямо значение. Чухме от Европейската е, комисия доста интересни идеи в техните документи през последното 6 месечие. Те са интересни от гледна точка на земеделието предимно, но а, е, все пак а, е, а, липсват най-интересните измерения а, на реформата на ОСП. Огромен е бюджетния натиск. А, ние е, доста добре отстояхме позицията си е, по бюджета за 2011 година. Ние наистина се тревожихме от разходите е, на общностно равнище. Около коледа получихме много интересно писмо. Министър-председателите на Франция, Великобритания, моята родина Финландия и други изпратиха писмо до Европейската комисия, в което призовават по същество за замразяване на бюджета. Като гледаме кой е подписал писмото, това е доста интересно, като имаме предвид какви са становищата им за работите или отстъпките, за реформата. Имам предвид правителството на Финландия главно, но положението може да стане още по-трудно. Аз а, не съм привърженик на тази нова тактика или мода а, държавите членки да пишат писма до Европейската комисия. Но а, и без тях реформата на ОСП е достатъчно трудна. Колегата от НП посочи необходимостта от по-голяма справедливост в преките плащания, най-вече е, в новите държави членки. Знаем, че сегашната обща селскостопанска политика не ги поставя в еднакво положение с останалите във всички случаи. В писмото се обръща особено голямо значение е, и внимание на економическите измерители. Според АЛДЕ, трябва да бъдат конкретно определени и целенасочени намаленията на бюджета за ОСП, защото общото економическо уравнение така или иначе ще бъде по-голямо от сегашното и се боя, че ще е възможно да се увеличи бюджета на ОСП. Това е личното ми становище, това е становището на АЛДЕ за краткосрочното измерение най-малко и бих искал да чуя какво мисли комисара по този въпрос. И най-сетне, госпожо председател, Комисията неколкократно посочи стратегията за 2020 година. Може ли по-подробно да обясни как вижда връзката и е, с ОСП? Чухме е, общи разсъждения за това колко голямо значение има тази стратегия, но какви са конкретните измерения на тази взаимовръзка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега е код за зелените. Благодаря, господин комисарио, за уводните думи. От името на зелените. Искам да кажа, че за нас има нещо много важно и сме съгласни с вас. Да, действително ни трябва промяна в сегашните сълскостопански политики. И, е, понеже ще искаме нещо повече от нашите производители, не можем да а, въвеждаме драстични съкръщения. Ако искаме да вършат нещо повече, трябва да се осигурят средства за прокарване на тая промяна. Това е много важна отправна точка, да. Но ако ще инвестираме средства в една силна сълскостопанска политика, ще трябва да променим нещо. В съобщението ви от ноември се вижда, че запазването на статуквото не е вариант, понеже критиката, която се получава по сегашната сълскостопанска политика, е много сериозна и е, трябва по нея да се подходи по някакъв начин. Да, има натиск по отношение на бюджета и ние трябва да обясним какво правим с обществените средства. Трябва да обясним, че осигуряваме обществени блага. Това трябва да бъде а, насоката ни на действие. А, така че това, което първата точка, която съобщавате, а, е, варианта да се запази положението както то е, това не е приемливо за, приемливо за нас. Още няколко въпроса това, което казахте. Във втория ви вариант. Озеленяване на преките плащания. Какво имате предвид по това? Това е нещо доста мъгляво, не е ясно за нас. Зелените е много важно а, да се а, дава, отдава значение на качеството, а не на количеството произвеж, произвеждани храни. И а, един от ключовите въпроси в стратегията за 2000 2020 година е ефективното оползотворяване на ресурси. Така че ако се говори за озеленяване на преките плащания, какво точно се има предвид? Трябва а, да видим какво точно имате предвид по отношение на енергопотреблението, а, употребата на м, торове и така нататък. После, споменавате дребните съскостопански производители и плащанията за тях пак в съобщението ви, в рамките на втория вариант. Пак ще ви попитаме какво точно имате предвид. Вече сте, сме ви питали. Вие отговаряте, имаме предвид модернизация. Ама какво имате предвид под модернизация на дребните производители в Европа? Имате предвид индустриализация в страни като моята, които а, протичат Холандия, например. Ние не смятаме, че това е правилният път. Трябва да се подкрепят а, дребните производители а, в намаляването на рисковете от климатичните изменения. Това трябва да се направи с тях, според а, нас. Това е една насока, която бихме а, подкрепили, но не ако под модернизация имате предвид допълнителна индустриализация. Това за нас не е приемливо решение това ни връща назад в миналото, което не е никак положително. Друг важен въпрос за нас са производителите в необлагодетелствените райони. Това е от огромно значение за осигуряването на разнообразие в Европа. И сега преминаваме към втория стълб – там става въпрос за развитие на селските райони, естествено. Смятаме, че това трябва да се обвърже тясно с регионалното развитие. Вие казахте в началото, че трябва да има по-добра съгласуваност между развитието на селските райони и сближаването и фондовете, фонда за сближаване. Какво означава това? Трябва да има и ясна представа за това какво искаме да постигнем в териториалното сближаване какво може да се направи от регионите и след това да се види по какъв начин а, за развитието на селските райони се вписва в тая политика. Ако това имате предвид, смятаме, че е, това е верният път. Една критика, която не се споменава във вашето съобщение е въздействието на ОСП върху развиващите се страни. Това е от огромно значение, защото ако говорим за реформа на ОСП, един от основните въпроси там е, че въздействието върху страните от третия свят също трябва да се вземе предвид и е, трябва да се спре всякакъв е, дъмпинг за развиващите се страни, трябва е, да се премахнат субсидиите за износ, защото това оказва пагубно въздействие върху развиващите се страни. Това е една нагласа, която е уместна за 19-ти, може би и 20 век, но не и за 21 Трябва да се даде възможност за развиващите се страни да създадат допълнителни ползи за тях, за тях си самите, за техните си страни, а не само ние да се възползваме от тях. Почти, прикля... Почти приключих, колега. Много се радвам, че проявявате такъв а, жив интерес към това, което казвам. И така, последното, което искам да кажа, е свързано с въпроса, с който започнах. А, това, че очакваме, изискваме повече от производителите. Производителите трябва а, да имат повече възможности и трябва по-критично да гледаме а, на ролята на търговците. Защото производителите са в постоянна заплаха от действията на търговците, на супермаркетите. Така че те трябва да имат възможност производителите да се организират а, и да а, укрепват а, позицията си. Благодаря ви. Сега Ричард за um, Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на комисаря за неговото изказване. От името на нашата политическа група искам да заявя, че според нас е очевидно, че в следващата многогодишна финансова рамка ще се замрази размера на бюджета предвиден а, за ОСП и за останалите области. И ако е крайна величина бюджета и ако имаме фиксирани 2% относителен дял на ОСП, това ще означава, че Европейския съюз ще трябва да поема най-различни бюджетни предизвикателства. В днешния свят европейската економика е в криза. 23 милиона са безработните. Отчаяно се нуждаем от нови работни места, от по-висока производителност и конкурентоспособност. И за това съвършено ясно е, че основен приоритет за Европейската комисия трябва да бъде да се преодолеят тези а, проблеми. Именно това е здравата основа на стратегията за 2020 година. Добрата новина за ОСП е че е, селското стопанство ще изиграе много важна роля е, в посочената стратегия. Той има значение първо, защото в бързо променящия се свят е, с все по-растящото и все по-богатото население в света е необходимо да се увеличи производството на храни. Продоволственият въпрос ще има основно значение в края на многогодишната финансова а, рамка и ще придобие жизнено значение за Европейския съюз. На второ място, развитието на селското стопанство и на селските райони ще осигури а, стоките, благата, които съвсем основателно обществото очаква и а, ще допринесе за преодоляване на проблемите, свързани с измененията на климата. И на последно място създават се работни места, Работи се и за постигане на екологичните цели. Каквито и да са били досегашните постижения на селското стопанство в миналото, секторът в никакъв случай не се развива с достатъчно бързи темпове. Тревожно ниски са доходите в селското стопанство. Комисията казва, че в селското стопанство е, производителите получават 50% по-малко, отколкото е средния доход в другите отрасли. Е, така в никакъв случай не може да се е, постигне осигуряване на средства от собствени източници, от селското стопанство и от тук са необходими субсидии. На второ място, себестоиността на продукцията в селското стопанство е много висока. От тук конкуренцията има много голямо значение, а тя само ще се засилва в следобен мащаб. На трето място, в европейското селско стопанство има крещяща разлика между субсидирането на силно конкурентните сектори в 15-те държави членки и по-неефикасните равнища и по-тежките проблеми в останалите страни. И от всичко това става ясно, че ще са все по-големи претенциите към все по-намаляващия бюджет. Разбирам, че политиката е общностна. ОСП и развитието на селските райони ще бъдат една значителна по размер функция в бюджета, но когато парите не стигат, най-голямата разлика в многогодишната финансова рамка трябва да дойде от ефикасното оползотворяване на средствата от економическата ефективност и целесообразност. Според мен няма дългосрочна визия за развитието на сектора, за решаване на структурните е, проблеми. Почти нищо не се прави за повишаване на конкурентноспособността на селското стопанство. Крайно време е Европейската комисия да помисли по-добре и да предложи е, на обществото не само визия и решителност за реформа, но и визия и решителност за подкрепа на един е, сектор, който ще даде стойностен принос, а не е, просто ще се увеличи количествено. Благодаря. Гледайки към всички вас, не виждам никой от Обединената левица. А, извинете. Тогава все пак намерихме представител на Обединената левица. Пет минути ви предоставям за изказване. Благодаря, госпожо председател. Може би секретариатът е, не е получил е, информация, че ще присъстваме тук. Аз е, искам да благодаря най-сърдечно на господин комисаря. За Обединената зелена левица основният принцип е, в селското стопанство е солидарността и в Европейския съюз трябва да сме наясно, че селското стопанство не е, е сектор с нормален пазар. В момента селските стопани имат нужда от подкрепа и има големи различия между отделните държави членки. Втора точка, по която солидарността е изключително важна и тук мога да се съглася с колегите от групата на зелените, ние трябва да бъдем солидарни с третите страни. Е, селскостопанската политика не трябва да дава възможност за дъмпинг чрез е, експортни мита и по този начин да се пречи за развитието на селското стопанство в развиващите се страни. Това са основните изисквания за нас. А какви са целите на селскостопанската политика? Ние смятаме, че трябва да се преодолее объркването, което съществува в момента мога да се съглася с представителите на други политически групи, че съобщението на комисаря не е толкова ясно и не знаем къде точно се движим, а от друга страна трябва да вземаме решения, защото съществуват различни цели, по които трябва да си помислим. Трябва да се направят корекции, за да има баланс на пазара. От друга страна трябва да бъдат подпомогнати земеделските стопани, обаче това означава и солидарност между държавите членки, и по-специално към онези държави членки, където селското стопанство не е толкова силно развито. А от друга страна трябва да посочи и изискванията за устойчиво развитие през следващите години, но сега, имайки предвид състоянието на вътрешния пазар, мога да посоча, че селското стопанство се нуждае от иновации, а това може да доведе до огромен тласък, например, на производството на храни през следващите години и то да се превърне във важен сектор за Европа. Що се отнася до фондовете за селско стопанство, е, те са изключително важни. И е, тук е, би трябвало да си помислим как по-ефективно и по-целенасочено да използваме тези фондове. И за това аз е, предлагам следната структура от четири елементи. Първо е, ще трябва да се използват средствата за сближаване, за кохезия, а също така и да се помисли за подкрепа на дребните земеделски стопани. От една страна е ясно, че е, селското стопанство в Европейския съюз е със следната структура. Много големи е, земеделски стопанства, от друга страна много малки земеделски стопанства. Трябва да се намери някаква златна среда. В момента средните по големина са стопанства са е, твърде малко на брой. През следващите години дребните земеделски стопани трябва да получат подкрепа и е, това се отнася особено за тези от тях, които са в новите държави членки. Ние сме убедени, че в бъдеще ще трябва да се извършват е, корекции е, и също така искам да посоча като трета точка иновациите. Те са изключително важни. Тук е, трябва да си помислим какви фондове е, могат да се използват за иновациите в Европа. Ние трябва да не се опитваме да включваме в е, сълскостопанските фондове, иновационни фондове. Работодателите всеки ден се оплакват от разпределянето на средствата за иновации в Европа и това не бива да се допуска и в селското стопанство. Една последна точка, именно дребните земеделски стопани, тук може би другите колеги не взеха особено отношение, но а, древните селски стопани са тези, които се грижат за ландшафта и ние трябва да осъзнаем, че за това на тях трябва да им се плаща подобаващо, защото те поддържат а, екологичната и зелена среда. И тук а, трябва да се а, помисли а, как да се осигури устойчиво развитие. Има и области в неравностойно положение, за които трябва да се помисли. Наистина на нас са ни необходими е, добре и е, честно определени цени за селските стопани. И още нещо, господин комисар, трябва да възприемете един по-ясен език. Госпожа Андреасен. Е... Благодаря, госпожо председател. Аз няма да повтарям това, което вече бе казано. Моята група не подкрепя ОСП и това няма да изненада никого от вас. Бих искала само да посоча, че председателя на Европейската комисия господин Барозо неколкократно споменава ползата, субсидиарността и солидарността. Бих искала комисарят по-подробно да се спре на въпроса за това каква допълнителна полза е донесла ОСП през последните години. За да се усъвършенства една политика, трябва да има начин да се мето е било положително успешно в миналото. Не съм сигурна, че в това разискване се позоваваме на конкретни анализи на успехите в миналото. Правено ли е проучване на ефективността през последните 10-20 години? по отношение на писмото на петимата министър-председатели, които бяха споменати днес тук. Бих искал да попитам комисаря какви промени предлага в ОСП, така щото тя да стане по-ефективна с по-малко средства. Какви конкретни промени предлага? И не на последно място, какво мисли комисарят относно списъка на бенефициентите? който бе публикуван а, и става ясно от него, че това са бенефициенти, които не се нуждаят от подобни е, субсидии. Това бяха изказванията от отделните политически групи, а сега давам думата на председателя на Арсадната комисия. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря за това, че ми дадохте думата. Искам да благодаря и да поздравя комисар Чолос. Много ясно беше мнението на представителите на отделните политически групи. Аз обаче искам да поставя акцента върху това как ще трябва да се подходи към темата за ресурсите в селскостопанската политика. Този подход трябва да бъде коренно различен от подхода в миналото развитието на ОСП през последните 20 години доведе до там, че всъщност се създаде политика, която надхвърля рамките на секторните политики. Става дума за нещо, е, което е важно за цялото общество в Европа. Това са цели, е, които са от екологичен характер, от обществено-политически характер и така нататък. И земеделските стопани са тези, които трябва да ги изпълняват. Например, селското стопанство има връзка с е, биоразнообразието, с дейността в селските райони, с екологията и това всичко са обществени достижения, които са абсолютно необходими необходими за балансиран растеж. Е, това са ценности, които трябва да бъдат подкрепени чрез политически мерки и чрез съответни финансови е, инструменти е, реформите, които започнаха още през 1992 година, доведе, доведоха до там, че намаляха средствата за и осъществяване на тези политики. Беше необходимо съкръщаване на тези средства предвид процеса на разширяване, защото новото планиране всъщност доведе до там, че ние имаме повече от 20 страни членки. Днес трябва да се справим с предизвикателствата и то без да бъдат съкръщавани съкръщавани още тези финансови средства. Комисията по селско стопанство и парламента като цяло подкрепи доклада на Джордж Лайн. Той беше прият с голямо мнозинство и е, през юли ние разработихме концептуална рамка, която във всички случаи е, представя една визия за политика насочена към подкрепа на земеделските стопани и техните доходи. Наистина става дума за огромни лостове, които са насочени към е, удовлетворяване на потребностите на нашите граждани. Трябва да се постигнат целите за интелигентен и устойчив растеж и е, разбира се всичко това да се пише в стратегия 2020. Трябва да реформираме това, което в исторически план беше най-важно в европейската политика в е, момент, който също е изключително важен, защото темата за без... продоволствената сигурност доби ново значение, особено когато е, хвърлим поглед към бъдещето. През последните дни имаше доста протести в Тунис и в други страни и това показва, че ние се намираме в епоха, в която храните непрекъснато намаляват. И за това Европа трябва да разработи стратегия, която да даде отговор на тези предизвикателства и по този начин да се избегнат нови огнища на безпокойство. Ако днес бюджетните средства за ОСП бъдат съкратени, всъщност това първо няма да бъде възможно и второ няма да се впише в визията за селско стопанство, такава каквато има Европейският парламент. Освен това, ние ще бъдем изложени на опасност да не постигнем целите за обществото в Европа. Има достатъчно земеделски стопани в Европа, които обработват днес половината от площите в е, Европейския съюз. И ние сме си поставили за цел да имаме една по-силна Европа с по-силни правомощия, а това не може да се постигне с е, едно непрекъснато намаляване на финансовите средства. Ако искаме повече правомощия, това означава, че са необходими и повече средства. Като парламент ние сме задължени да дадем нашия принос по тази тема, ние трябва кохерентно да тласкаме напред идеите разработени до момента, а за ОСП това означава, че на нас наистина са необходими мерки, които да дадат възможност за е, справяне с предизвикателствата, на които сме изложени в момента. Благодаря. Това беше първият кръг от е, дискусията. Господин комисар, сега имате възможност да дадете отговори на поставените въпроси, а освен това имаме дълъг списък с е, е, желаящи за изказвания. За момента са 14. Надявам се, че колегите, които правиха желание да се изкажат и които ще вземат думата, да бъдат кратки, така че да се даде възможност още веднъж на комисаря да отговори на въпросите. Но сега е, давам думата на комисар Чолош, моля. Е, Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая колкото се може по-кратко, но същевременно ясно да дам своите отговори подкрепа на ОСП за последните години, искам да отговоря на въпроса какво ще струва на европейското общество да нямаме такава политика, която осигурява хранителни продукти на пазара, която да не управлява ресурсите? Мисля, че е ясно какво е значението на ОСП. Гледайте телевизия, четете вестниците в регионите, в които няма такава политика, резултатите са очевидни. Ето защо не бива да се заблуждаваме, че е, тази подкрепа може да бъде премахната. В миналото имаше проблеми с предлагането, е, с удовлетворяването на потребностите на обществото. През 60-те години просто ставаше дума за осигуряване е, на е, продоволствия на пазара. Но нещата се промениха, както докладчика посочи вече. Говорим за публични блага, които се произвеждат единствено от селското стопанство. Не можем да очакваме от земеделските стопани не просто да произвеждат, но да управляват водните ресурси, да опазват околната а, среда. Те не могат от 8 до 10 да произвеждат а, селскостопанска продукция, а от 10 до 12 да се грижат за опазването на околната среда. Не по този начин ще може да се работи. Поради тази причина трябва да се обръща внимание на всички селски райони. А не може да се допусне изоставяне на земи без земеделско производство или с производство, което влушава качеството и състоянието на почвите, на водите или не осигурява безопасни висококачествени е, продукти в достатъчни количества? Това е краткият ми отговор на този въпрос. Е, Сега по по-конкретните въпроси. Бюджет футур, е дефицил да парле де процентаж. Относителният дещия бюджет. Много трудно е да се говори за проценти, когато не е ясно какъв е абсолютният размер на бюджета. Но тук трябва да се подчертае нещо важно. Според мен, едно намаляване на общия размер на бюджета не означава непременно намаляване на бюджета за ОСП поради натиска, който оказват държавите е, членки и е, необходимостта от развитието на селските райони, управлението на природните ресурси и така нататък. Държавите членки искат е, да се подкрепя селското стопанство. По-малко от 1% от БВП на Европейския съюз, което включва и бюджета и националните БВП, представлява ОСП, а същевременно в бюджета на Европейския съюз ОСП заема 39%. Когато имаме амбициозни цели, но бюджетът се намалява, трябва да уразмерим и своите амбиции. Всичко друго ще бъде липса на реализъм. Тук се говори за съотношението между отделните държави и членки и определянето на единни критерии за всички държави членки, без да се използва историческа основа за определяне на размера на субсидиите. Но в края на краищата това ще зависи от общия размер на бюджета. Няма да навлизам в подробности за спекулациите с суровини, международните пазари, защото те се отнасят не само до ОСП, а се нуждаят от по-комплексен подход от страна на Европейската комисия. Тази година групата на 20-те ще бъде председателствана от е, държава членка на Европейския съюз, което също има своето значение. Сега позволете ми да се спра на е, Друг въпрос за провала на ОСП през последните години. Постепенното подобряване на продоволственото осигуряване, непрекъснатото продоволствено осигуряване, ако наричате неуспех, това вече е нещо друго. Разбира се, бихме могли да се справим по-добре с разпределението на средствата между малките, средните и големите производители или балансирането на плащанията между отделните държави членки, за да нямаме политика на две скорости. Поставя се и въпроса за финансовата подкрепа като лост, като стимул за производителите да повишат своята производителност. Но поради всички тези причини, които изтъкнах, мисля, че е несправедливо да се говори за неуспех на ОСП. Няколко думи за връзката с стратегията за 2020 година. ОСП гарантира устойчив растеж на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, която преработва селскостопанска продукция. Подкрепя се модернизацията на земеделието и преработвателната промишленост, за да се повиши конкурентоспособността и същевременно да се гарантира по-устойчиво управление на природните ресурси. Устойчивия растеж, зеления растеж могат да бъдат постигнати единствено с участието на ОСП. По тези причини. Иначе ще изложим на ненужна опасност и прекомерен натиск природните ресурси. Трябва да се гарантират е, равнища на доходите в селските райони и е, бита на хората там. И тук само с участието на ОСП може да се постигне тази цел. Поставяме си и целта за интелигентен растеж. по-ефективно, по-целесообразно инвестиране на средствата, насочване на средства към научно-изследователска и развойна дейност. Така че земеделието и е, хранително-вкусовата промишленост е, да могат по-пълноценно да се възползват от постиженията на науката и от наличните природни ресурси. Има дребни е, производители в по-бедните райони. Подкрепата се изразява в преки плащания и подкрепа за доходите им – не само в региони, където има плащания по втория стълб за опазване на околната среда, но и в други области, за да може да се подобри положението навсякъде. Ето така разбираме озеленяването на целите, които си поставяме за всички, а не само за определени категории производители. Що се отнася до модернизацията, идеята е по-съвремени механизми, които ще убедят земеделските стопани да влагат средства в модернизация и изпълнение на мерки, които ще съкратят веригата на доставките, ще установят по-преки контакти а, с крайните потребители, ще подобрят продукта и ще бъдат използвани уникалните възможности също е, ще може да е, се работи и по-успешно на колективна основа, каквито примери имаме в млекопреработвателната промишленост. В изказванията чухме, че няма визия, няма структура културна реакция на необходимостта от повишаване на конкурентоспособността. Едва ли е възможно тук да приведа всички конкретни аргументи за нашата позиция, как ще бъдат постигнати трите основни цели, които си поставяме по линия на двата стълба чрез иновации, чрез различни други средства, ние показваме, че имаме визия за селското стопанство, което е не просто конкурентно способно, но и отговаря на исканията на обществото за балансирано териториално развитие, управление на природните ресурси и разбира се производство. По-нататък Говори се за повишаване на ефективността на механизмите. Струва ми се, че се спрях на този въпрос. Обществените средства трябва да се изразходват по-ефективно за подкрепа на различни категории производители и държави членки с оглед на необходимостта да се борим е, с измененията на климата, да управляваме природните ресурси и така нататък. В това ще се състои допълнителната полза на тази политика. Струва ми, че отговорих на поставените въпроси. Благодаря. Не всички е въпроси бяха засегнати. Аз имам още един въпрос, обаче той ще мине във втората част на дискусията. Става дума за експортните мита. Сега обаче ще трябва да минем списъка с ораторите. Чета имената. Даман Зикиевски, Капула Шантош, Лайен, Паулзен, Бöge, Родус, Войцеховски, Jedziejewska. Bis dahin. До тук. Джано? Съвсем бързо, за да отговаря на вашия въпрос. През 2010 година имахме 1% от бюджета за експортните ми, да, имам предвид бюджета за ОСП. Аз мога да се спра на повече подробности, обаче за 10 и 15 години по-скоро преди 10 или 15 години това бяха 10% от бюджета. Миналата година обаче беше само 1%. ОСП сега е, разполага с други инструменти за решаване на този проблем. Така че е, не се оказва влияние върху земеделското стопанство на други страни. Освен това, Европейският съюз внася най-много продукти от южните страни, повече отколкото е, САЩ, Япония, Австралия и Нова Зеландия заедно. Така че последиците за развиващите се държави не само, че е, намаляха, но и Европейският съюз се отваря все повече за продукти от южните страни. Така, нека сега е, да посочим, че е добре добър знак, че имаме спадане до 1% и нека през 2013 година процентът да стане 0. Сега давам думата на Джани Лавия. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Редица въпроси вече бяха разгледани във връзка с съобщението на Комисията за реформата в ОСП. Имам обаче едно предложение. Като се замисли за някои от въпросите, които сме разглеждали а, в тази комисия, най-вече по въпроса за ОСП, сме засягали продължителността на многогодишната финансова рамка – моля ви да имате предвид е, тая продължителност и по отношение на ОСП, защото ресурсите са ограничени, както каза и господин Декастро, така че трябва да се оползотворяват максимално ефективно. Опитът ни, който сме натрупали чрез програмите за селско стопанство и развитие на селските райони, райони сме се сблъсквали с трудности при изпълнение на програмите. Няколко години обикновено са необходими, за да тръгне наистина една програма. Така че си мислим, че към края на програмния период трябва да има изискване регионите да са оползотворили всички ресурси, определени за тях. Тоест, се, ние се съсредоточаваме върху това да се оползотворят всички ресурси, а не толкова на начина по който се оползотворяват. Тъй, че ако съкратим а, периода на изпълнение, ще дадем почва за а, продължаване на отрицателните практики. Тъй като се имат предвид предложенията, пред, внесени от а, докладчика, аз бих изключил варианта за 5 годишно изпълнение. По-скоро бих отдал предпочитание на 7 годишно изпълнение, дори 5 плюс 5 да имаме един общ 10 годишен период с междинен преглед който да даде възможност да се набележат е, елементи за ежегодно изпълнение. Втория въпрос е структурата на бюджета. Докладчика е, предложи три варианта. Първия да се гарантира, че една структура на бюджета, съобразена с стратегията за 2020 година. Втория вариант се основава на вътрешната политика, а третия е свързан с запазването на сегашната структура в общи линии. Като се имат предвид ограничените ресурси и а, опита ни от одобрението на бюджета за 2011 година, мисля, че става съвсем ясно, че е необходимо да запазим структурата на бюджета, така както а, тя е уредена сега. Ресурсите, отделени за ОСП, трябва да са ясно отделени от всички други средства. Благодаря. Сега, Мерит. The... Благодаря, госпожо председател. Е, бяха засегнати доста от въпросите, които е, аз исках е, да изтъкна, но трябва да подчертая, че долавям нотка на фатализъм а призовавам за повече реализъм в разискванията. Надявам се времето да е по-благосклонно към земеделските стопани, защото целите на ОСП по отношение на доходите на земеделските стопани не са постигнати. И ми се иска някой, евентуално комисаря, да признае това и да посочи как ще бъдат постигнати и залегнати залегналите в договора цели. Ние всички се придържаме към тях. И още един въпрос към комисаря. Удовлетворен ли е да ръководи изпълнението на политика, чието цели не се постигат? Разполагаме с статистически а, данни. Благодаря на всички, които ни ги предоставят. Те посочват жизненото значение на преките плащания за доходите а, в селското стопанство – те са основен елемент за поминъка на повечето от тях. Затова няма никаква възможност да се говори за намаляване на бюджета за селското стопанство и подкрепата. Ако тръгнем по по-реалистичен път и се откажем от а, фатализма, то тогава ще можем да видим а, начини за укрепване на позицията на фермерите в цялата верига на доставките. А не виждам никаква готовност на Европейската комисия сериозно да се заеме с този въпрос, защото тя не гледа сериозно на политиката в областта на конкуренцията. Ако а, един хранителен продукт е ефтин за потребителите, не се интересуват на каква цена се постига това. Никой не говори за морала във веригата на доставките. Има държавни и правителствени ръководители, които пишат писма за морала в банковия сектор. А не знаем много по този въпрос. Проблема в продоволствения сектор е абсолютно същия. И той трябва да бъде разгледан и преодолян. Въпроса за обществените блага също има много голямо значение. Но ми се иска да му обърна внимание от по-различна гледна точка. Когато се представят данни, можем ли да устойностим общественото благо, когато очакваме от държавната администрация да направи тази оценка? като се вземе предвид, че не говорим тук за предпазни работни облекла, за отпуск по майчинство, за 40-часова работна седмица и така нататък. От земеделските стопани ние искаме да произвеждат и да ни осигурят обществени блага. Но как тогава устойностяваме това? Какво ще ни струва да бъде е, реализирана е, политиката ни. Сигурна съм, че са астрономически е, числата, които ще бъдат получени. Поради тази причина изобщо не може да се говори за урязване на бюджета. Големи са различията между отделните земеделски стопани, това е ясно. Така беше обаче и при разширяването и при справедливостта трябва да има известна логика. Не е логично абсолютно на всеки на кълпак да раздаваме еднакви по размер е, плащания. Мисля, че трябва да се стимулират активните производители и тук трябва да изясним какво съдържание влагаме в това понятие. Преминавам към следващия въпрос, защото времето е кратко. За е, териториалния баланс, ако не можем да гарантираме доходи, то тогава не можем и териториално балансиране да постигнем. Не можем да постигнем и е, целесообразно управление на природните ресурси, защото за да си повишат доходите, производителите нямат особен избор. Или няма да се образят с останалите цели, или просто ще излязат е, и ще потърсят е, е, препитание в други отрасли. На този въпрос трябва да обърнем внимание. Полезна е нашата дискусия. Надявам се тя да стане по-реалистична, да се откажем от фаталистичния тон, за да ни чуят и тези, които за сега не се вслушват в нас. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е особено важно нашата комисия да е максимално реалистична по въпроса на доклада на Салвадор. Много се радвам, че провеждаме това разискване, защото мисля, че то е достатъчно реалистично. Всички признаваме, че не разполагаме с много ресурси, не можем да искаме всичко. Трябва да си определим приоритети. Салвадор в доклада си пита дали ще запазим старата представа за нещата за съфинансирането на първия стълб от 2004 година. Много се радвам, а, че чух това, което каза господин Кюл. Да, определено трябва да имаме съфинансиране. Това са област, а, защото това е една област от бюджета, а, в която думата на държавата членка а, доста тежи по отношение а, на това какво да се финансира. Това не винаги обаче въжи за първи стълб. А, така че може би трябва да загърбим тази идея. се обръщам към комисария. комисаря. Аз мисля, че е много добра идеята за озеленяването на първия стълб и трябва допълнително да обмислим а, тази възможност и това, което вие предлагате е, укрепване на научно-изследователските и новаторските дейности. Да, мисля, че това е особено добре. Трябва да се модернизира е, селското стопанство, така че то да е по-екосъобразно. Така ще е по-лесно да отстояваме общата селскостопанска политика в бъдеще. Много е трудно да се защитава първи стълб в сегашния му вид. Хората не разбират това определяне на плащанията на базата на исторически данни. Това, което каза господин Ашфорд относно конкурентоспособността на а, селското стопанство. Казахте, че искате двустранна среща, в която да чуете а, как ще се отстоява това. Ние всичките искаме да чуем това. Много е важно да се подчертая, че ОСП не бива да продължава да дава като резултат това, което е давало до сега. Трябва ли нещо ново, по-модерно? Благодаря, господин Дантон. Благодаря, госпожо председател. Когато основателите на Европейския съюз създаваха Европейския съюз, бяха постигнали споразумение за обща сълскостопанска политика, която да осигури стратегически живота на всички граждани. 15 години се говори изключително за пазари и аз е, смятам, че е, ние би трябвало сега да се върнем към основните идеи. Да имаме земеделско стопанство, което да има за основна цел да осигурява хранителни продукти за гражданите. Освен това, трябва да се спазват и стандарти на производство, които са разработени в Европа и които да доведат до такива производствени разходи, които възоснова е, на е, тяхното качество са най-високи в света. Е, и когато става дума за помощите, които се изплащат за земеделските стопани, става дума всъщност за помощи, които е, възникват поради допълнителните разходи, е, които от своя страна възникват от въвеждането на нови правила. И когато става дума за цените, например, в животновътството, ние виждаме, че е, наистина имаме едно развитие в посока надолу. Там има скандали като скандала с диоксина в Германия и е, наистина е, се стига до е, едни подобни явления. Сега, що се отнася до бюджета, там ще трябва да се вземат такива решения, които да бъдат насочени към справените с задачите и предизвикателствата. Трябва да установим, че ще бъде трудно като цяло за земеделското стопанство, за селското стопанство в Европа и искам да подчертая тук още още нещо. Солидарност между държавите членки, солидарност между земеделските стопани, а също така и въпроса за равнопоставеността при предоставяне на помощи. Ние трябва да говорим обаче за точно определено равно третиране, за определена равнопоставеност. Става дума за равнопоставеност между държавите, да има там някакъв среден доход, така че да могат да бъдат разпределени разпределени правилно <clears throat> трудностите, правилно да бъде раз, определен а, товарът. А, това ли имаме предвид? Ако а, не можем да го постигнем, то тогава ние ще трябва да имаме предвид, че сме в един глобализиран свят и този свят предполага глобализация на пазарите и на цените. Комисарът възложи изследвания и разбира се, ние не можем да направим това без да разполагаме с финансови средства. Доколкото разбирам, обаче те непрекъснато намаляват и ако ние искаме да увеличим средствата в бюджетната рамка, то тогава ще трябва да имаме предвид средствата, които са необходими през добрите години за селското стопанство. Ние извършахме економии, за да ги използваме тези средства на друго място. И сега, ако Искаме да имаме един качествен дебат по бюджетните въпроси и по селското стопанство, то тогава ние би трябвало да осъзнаем какво сме дали и какво сме получили. Трябва да се концентрираме и върху собствените средства. Мисля, че това също е интересно, за да може да се осигури определена част от бюджета за селско стопанство благодаря, казва председателят. Сега трябва да помолим комисаря да отговори на поставените към момента въпроси. Merci, madame la présidente. Donc, je vais commencer avec euh, les... Благодаря, госпожо председател. Първо, по казаното от господин Лабия и наблюденията, които има той, Имам предвид продължителността на програмното планиране. Едно е ясно. Програмата за развитие на селските райони обаче за нея срок от 5 години е твърде малък. Трябва да се разработят сроковете за тази програма, да се съгласуват с комисията. Има държави членки, които имат по-скоро регионални програми и тук ще трябва да се осигури тяхното изпълнение. Смятам, че 5 години е достатъчен срок и това не би засегнало ефективността. Естествено, съществуват и други альтернативи, по които комисията е взела отношение в своето съобщение за многогодишната финансова рамка. Или ще вземе отношение, може би срок от 10 години, е, период от 10 години. Във всички случаи би било по-добре, ако е, продължителността е по-добре голяма, това посочи господин Лефом. Има а, много аспекти от многогодишен характер и това би било добре за развитието на селските райони. Сега за структурата на бюджета. Аз а, мисля, че а, представих вече как функционира ОСП. Тя е координирана и интегрирана в два стълба и изкуствено разделяне между първия и втори стълб – развитие на селските райони в и отражението им в бюджета, това всъщност би нарушило кохерентността, а във втория стълб става дума за конкурентоспособността. И тук трябва да се имат предвид всички инвестиции за модернизирането, за новите технологии, за иновациите. Това беше вече споменано. Капитализацията в добри години и след това фондове на взаимна основа, създаване на такива фондове. Всичко това са въпроси, които трябва да бъдат пояснени във втория стълб. Ние ние тук се опитахме да наложим един подход на допълване. Искахме да уредим всичко един във първия стълб и след това специфично с специфични инструменти, като се вземат предвид различните ситуации в държавите членки, да уредим нещата във първия стълб, като обаче приемем една обща цел във втория стълб. Госпожо Магинес, аз виждам, че към момента е ясно, че целта на договора е да се осигури подходящ доход за земеделските стопани. И тази цел трябва да се постигне предвид всички набелязани цели и изисквания от страна на дънакоплаците към селското стопанство, ние установяваме, че производствените разходи са се повишили и тук трябва да се спазват правилата, защото иначе това се отразява върху доходите на земеделските стопани. Обаче е, има моменти, които не могат да се е, уреждат в обща сълскостопанска политика. Например, е, баланса между различията в доходите, производствените разходи, разликите между тях в отделните страни. Това не може да бъде уредено в ОСП. Трябва да се подобрят някои неща и тук имате право, като разбира се, това не трябва да става сметка за разпределението на добавената стойност но това не може да се прави само в рамките на ОСП. Тук става дума и за политиката на конкуренция, индустриална политика, е, вътрешен пазар и е, тази година, например, в комисията ние сме разработили график, в който отделните комисари е, трябва да поемат точни ангажименти по всички тези въпроси. Под добро разпределение на помощите и по-справедливо разпределение на помощите. Това не означава математическа еквивалентност, защото, както казах, ситуацията е различна в отделните страни. Обаче, отделните региони не трябва да се подчиняват на различни критерии. И това всъщност е ситуацията днес. Има исторически референции на стопанство или на регион, обаче е, това не се отнася за новите държави членки, защото те просто се присъединиха по-късно. В 2003 имаше реформа на директните плащания, а сега трябва да осигурим еднакви критерии за целия Европейски съюз, като разбира се трябва да се спазват различията между отделните региони, за да можем да осигурим тяхното равнопоставено третиране, като се вземат предвид специфичните им особености. Това според мен означава прилагането на точни критерии. След това съфинансиране. Първи стълб тук не искам да говоря много, съгласен съм с вас, засяга се темата за конкурентоспособността, спрях се вече на тази тема. В първия стоп се урежда това с директните плащания. Едно трябва да посоча, че тези директни плащания допринасят за по-голяма конкурентоспособност на земеделските стопани е, и е, нашите земеделски стопани няма да бъдат конкурентно способни, ако не се спазват съответните изисквания. Втори стълб става дума за конкурентоспособност на подкрепа на модернизацията. Говорих за образованието, за многообразието на продукти, за пазарните стимули, за повишаване на конкурентоспособността, за да могат да реагират пазарите и да могат да реагират съответно земеделските стопани. Има гарантиран спад в цените, за да се отговори на изискването на пазарите. Това не означава обаче, че не са ни необходими средства, за да постигнем баланс. Обаче мисля, че европейският пазар стана по-конкурентен. Освен това, има инструменти, които ще бъдат въведени, за да може да се запази системата на осигуряване на доходите, да се осигури дейността на фондовете на взаимна основа, и е, респективно участието на държавите членки в тях е, и ползването на тези фондове, когато цените спаднат. Не искам сега да се спирам на иновациите, е, изследователска и развойна дейност в селското стопанство. Това ще бъде важна тема е, защото всички въпроси, които са свързани с модернизация и обновяване, е, изисква точно това. Работя с е, е, ирландския комисар, който отговаря за това, като разбира се, тук трябва да се разработят съответните инструменти, с които да се осигури правилната база за извършване на изследвания в сектора на производство на храните. Мисля, че мога да спра до тук. А що се отнася до казаното от колегата, аз мисля, че не е необходим комисар, коментар. Благодаря, казва председателката. Благодаря, господин комисар. Много дисциплинирано спазваме времевия регламент. И ако сега трябва да си тръгнете, е, ние бихме могли да се сбогуваме с вас. Всички останали, разбира се, трябва да останат тук, защото имаме още работа. Следващият оратор. Тук трябва да посоча, че ние като е, комисия Шуре сме си поставили за цел да изготвим доклад и този доклад е всъщност насочен към комисията. Нещата не стоят така, че всеки оратор, който взима думата, прави това от свое име. Той прави това от името на всички колеги. Ние трябва да си поставим приоритети и по тази причина трябва да водим дискусия и помежду си, а не само да съобщаваме нашите очаквания към комисията. И за това смятам, че и е, това, което се казва от ораторите в нашите дискусии е много важно. Е, господин Дорфман е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. В краткото време искам да се спра на някои точки и първо да взема отношение по две теми, които спомена колегата Лавия, а именно каква структура трябва да има бюджет. Аз мисля, че точно тук в тази комисия можем да дискутираме бюджета и това е и нашата задача. Имаме структура на бюджета, която е относително нова и аз не виждам някаква неотложна необходимост да променяме тази структура. Мисля обаче, че трябва да говорим за периода от 7 години. Смятам, че една опция 5 плюс 5 не би била съвсем неуместна. Има своите предимства и е, смятам, че това ще бъде един по-дълъг период на сигурност. Е, това ще е свързано не само с мандата на парламента, а е свързано с повечето задължения, които е, са поети във втория стълб на ОСП, а те имат срокове от около 5 години. Аз мисля, че трябва да направим всичко, а това каза и господин комисаря, за да се спре е, този е, тласък тази жажда за реформи в сектора ОСП. Аз мисля, че земеделските стопани не биха понесли да бъдат изложени на постоянни реформи и затова нека да приемем по-дълги периоди, които ще ни дадат и сигурност. Това, което беше предоставено от секретарията е много интересно. Става дума за таблици. Е, вие, госпожо председател, попитахте за е, възстановяването на експортните мина и е, пожелахте след 2013 да не се изплащат такива. Аз мисля, че на световния пазар ще се плаща повече за това. Освен това, ще бъдат наводнени европейските пазари с стоки на други страни и тук трябва да е, включим точно е, тази тема в е, дискусията. Аз мисля, че особено интересно фолио 25 на страница 6. Мисля, че ако говорим тук за справедливо разпределение между държавите членки, ще трябва да имаме предвид, че някои държави членки решиха, че 40% от средствата за селско стопанство да бъдат в първия стоп, а други взеха решение този процент процент да бъде 95 в първия е, стълба. Но аз мисля, че е, трябва да се осигури е, справедливо разпределение не само в първия стълб, но и изобщо справедливо разпределение. Виждате, че в някои държави членки се предвиждат повече средства за първия стълб и това не би е справедливо. И накрая една забележка, връзка между е, социална политика и сълскостопанска политика. Наистина, господин комисарят имаше право, е, като каза, че комисията трябва да знае е, винаги какво се върши, т.е. едната ръка да знае какво прави другата. Аз мисля, че тези две политики си поставят различни цели, които обаче имат много общи моменти и със сигурност е необходима една обща стратегия, но да останат разделени двете политики. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Комисар Чолуш е, е, посочи това и заедно с комисара по регионално развитие и комисара по рибарство е, също така ще бъдат разгледани тези въпроси, обаче трябва да направим опит нещата да бъдат съвместими, така че да се постигне ефективност регионална и структурна политика, развитие на селските райони, политика в сектор сектора рибарство и ЕСФ Тайс Барман. I'm, I'm sorry to spoil the party. Аз много се извинявам, че ще ви поразваля настроението, но продоволствената сигурност е, е, е основна цел, така се твърди, а това е чиста демагогия. В умерения пояс, в който живеем ние, нашите земеделски стопани произвеждат селскостопанска продукция не само за Европа, но и за други части на света, където обработваемата земя все повече се свива. Има райони в света, където хората не знаят дали ще има какво да ядат утре, но това е свързано с несполучлива инвестиционна политика и провали на пазара в развиващите се страни, както и пълно пренебрегване на производителите. Ето защо за нас продоволствената сигурност изобщо не стои на дневен ред. Нашето бъдеще е ясно, сигурно, положително. Такива а, стоки ще има и за напред. Този аргумент, иначе казано, е погрешен. Още един погрешен аргумент – Загубата на биоразнообразие се дължи на интензивно земеделие през последните десетилетия и че трябва да се промени нещо в сълскостопанската политика, ако искаме сериозно управление на природните ресурси, но искаме да произвеждат селските стопани не само хранителни продукти, но и заместители на горива, индустриални култури. И е абсолютно погрешно да кажем, че иначе е, те ще отидат другаде. Те са тук и ще си останат тук. По-нататък, териториалната кохезия. Териториалното развитие в Европа вече не зависи от селското стопанство. Дори във Франция. Селското стопанство е много малка част от економиката на селските райони, която все повече се насочва към услугите. И разбира се, земеделски стопани са необходими, ако трябва да запазим пейзажа такъв какъвто е и нашето общество е готово да а, плати, за да запази Тоскана а, или Северна Холандия или други райони на света в сегашния им вид. Иначе а, земеделските производители няма да получат от пазара толкова, колкото получават сега. Това е ясно. Госпожа Магинес беше съвсем права, че е неефикасна сегашната политика. и Инвестициите, които трябва да направят земеделските е, стопани, са огромни в сравнение с абсурдното ниско ниво на, е, тяхната, е, на техните доходи. А и трябва да се види дали помощите и субсидиите отиват наистина към производителите, а не към земевладелците или търговците и прекупвачите. Беше е, посочен е, и въпроса за отношението с третите страни. Ние внасяме повече е, селскостопанска продукция от развиващи се страни в сравнение с всеки друг е, регион на света. Но все още не сме постигнали изцяло целите тук. Е, кризата с млечните е, продукти от преди две години, ако си спомняте, предизвика комисаря Бел веднага а, да а, вземе инструментариума на а, субсидиите е, и експортните мита, за да подпомогне този сектор. Аз съм убеден, селското стопанство ще се запази. Ще продължи да се развива в бъдеще. Ще има и земеделски стопани. Ние се нуждаем от тях – и това е сигурно. Благодаря. Благодаря, господин Сикерски. Задайме sobie питание, че то, че mówimy о... Мисля, че трябва да си зададем един въпрос. Това, което говорим за СП, действително ли се отнася до общата селско-стопанска политика, или екоселско-стопанска политика, всъщност имаме предвид. Има ли място в тая политика за развитие на селските райони? Има много други задачи, с които се занимава в днешно време ОСП, но на каква цена? Може би трябва да преосмислим общата сълскостопанска политика, да й дадем ново име, например обща сълскостопанска политика и политика в, по околната среда. Та, ако говорим за една такава нова политика на базата на стари определения, няма как да стане. Трябва да си променим нагласата най-малко. Комисаря каза, че а, доходите на сълскостопанските производители са най-низките на пазара на труда. Как става това? Като се има предвид щедростта на ОСП, как става така, че са толкова ниски доходите? Къде отиват тия средства? При нас ли? Потребителите? При производителите ли? При прекупвачите ли? Става въпрос за някакво движение на средства. И е, ние трябва да си дадем сметка какво е то, когато оценяваме общото положение. И накрая проблема с селскостопанските пазари. Знаем какво стана в резултат от глобализацията и финансовите пазари Страшно много средства е, бяха определени за е, укрепване на финансовите пазари. Бяха създадени агенции за надзор. Намесихме се много целенасочено в тия пазари. Когато говорим а, а, за земеделските пазари, обаче а, си представяме невидимата ръка на, неви... на свободния пазар. Какви са обаче реалните условия? Какво целим? Повишаване на реколтата с 20-30%, например. Ако нямаме цели, е, няма нищо да постигнем. Трябва да имаме цели, за да има интервенции, за да се намесваме. Някак си доста неохотни сме, когато стане въпрос за намеса в селскостопанските пазари. И накрая бих искал да повдигна един въпрос. Отворили сме достъпа на трети страни пазара си, може би прекалено много, а в същото време пък не разработваме а, инструменти за развитието на селското стопанство в развиващите се страни. Аз мисля, че трябва да а, подкрепяме развиващите се страни, но мисля, че а, инструментите, които ползваме, не са най-уместните. Това е грешка. И накрая това, което комисарят ни каза относно а, развитието на а, селските райони, а всъщност не се отнася до тая област. То се отнася до първия а, стълб, озеленяването на економиката, субсидиите за капиталовложения. Аз не мисля, че ОСП разполага с достатъчно ресурси, за да подкрепя и процеса на развитието на селските райони. А какво се опитва една селскостопанска политика да подкрепя? Селските райони или стопанствата? През 2007 година ни об Бяг на този въпрос. Продоволствената криза някак подмина Европа. Но страха в погледите на политиците е очевиден. Тъй, че трябва да се водят по-задълбочени дебати. И повече дебати. Защото в крайна сметка нещата се свеждат до селско стопанство, околна среда и храна а храната пък означава, е, бряко е пряко свързана с е, благосъстоянието на хората. Аз не съм сигурен доколко е, розови са перспективите за бъдещето на съскостопанските производители, но това е много важен въпрос. Благодаря, Луиш. Благодаря. Юта, искам да се обърна специално към колегите, които не са в Комисията по селско стопанство и по-специално към колегата Берман, който излезе от залата току-що. Е, да, той посочи някои аргументи, но всъщност това са аргументи, за сълскостопанската политика, която имаме в момента, а не за тази, която желаем да имаме в бъдеще. Казвам това, защото господин Берман идва от Холандия, а в Холандия не е възможно да се извършва селско стопанство без да се направи нещо срещу замърсените води и почви селското стопанство, което желаем в бъдеще, не е селското стопанство, което беше практикувано през последните години в някои страни на Европейския съюз. Необходима ни е обща селскостопанска политика, защото селските стопани е, никога не са били изложени на конкуренция, каквато имаме днес. По тази причина, в крайна сметка, попада в опасност е, сигурността на доставките. И а, ние между другото, поставяме много изисквания към селските стопани, например свързани с опазването на биоразнообразието или екологични изисквания. Така че това, което беше казано в тази насока е правилно. От друга страна, твърде малко подпомагаме пазара. Бяха премахнати директните плащания и същевременно ние направихме много големи съкръщения от е, в много сектори. И в крайна сметка селското стопанство в Европа при тези условия не може да преживее. Затова ни е необходима нова ОСП, която да бъде отново легитимирана пред обществото, обща селскостопанска политика, която да е насочена към опазване на околната среда, която да предвижда инструменти за борба с климатичните промени, а от друга страна опазване на почвите и предлагане на работа работни места в селското стопанство. Това обаче не става само с количествени измерители. Трябва да се погрижим и за екологичните аспекти. Естествено, за нас е важно бъдещето, обаче са важни и изделията, важ, важна и продукцията, която се предлага на обществото, така че тук трябва да се вземе предвид и критерия за етост, защото този критерий всъщност е най-добрият стимул да се направи тук нещо и да се легитимира общата сълскостопанска политика в тези е, тежки времена. Е, освен това, бюджетът е от основно значение за ОСП. Европейският парламент взе отношение по това, когато приехме доклада на колегата Лайен. Този доклад на колегата Лайен всъщност много ясно показа, че има една много голяма подкрепа за него 80 до 90%. И особено в тежки периоди, когато става дума за финансиране финансовата рамка до 2013 година. Ние трябва да бъдем кохерентни в позициите, които сме приели с мнозинство. Необходим ни е добре уразмерен бюджет, необходими са ни разумни цели, също и след 2013 година. Благодаря. Благодаря. А сега вече давам думата на толкова много цитирания докладчик. <laughs> Yeah. <laughs> Uh... Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа, защото повечето въпроси вече бяха поставени. Според мен, отправната ми точка е на страница пета, графиката, която виждате, тя разкрива какъв е размера на бюджета за ОСП като част от общия бюджет на БВП. И като имаме предвид, че това е, е политиката с най-ясно изразен общностен характер, ще бъде твърде малък този относителен дял, ако същия характер придобият политиката в областта на образованието и здравеопазването след 10 години. Така се опитвам да поставя в по-общ контекст бюджета за ОСП. Разбира се, през последните 20 години той намалява от 80% до 39,3% към 2013 година. Този контекст е важен наистина. Разбира се, вече влезе в сила договор от Лисабон. Съгласно него имаме допълнителни правомощия и нови очаквания към стълбовете. Много голям голяма е натиска, който се оказва върху бюджета на Европейския съюз и за това не очаквам съществени увеличения. Това ме води до заключението, че бюджета за ОСП не може да бъде по-голям, да не говорим, че той би могъл а, да намалее в бъдеще. Не можем да говорим в изолация за Европа, която да подпомага или да не подпомага своите селскостопански производители. В САЩ това е основна позиция за подпомагане на американските фермери. Ако имаме рязко намаляване на подкрепата трябва да видим какво правят основните ни търговски партньори. Всички развити е, държави, всички в рамките на Световната търговска организация трябва да направят същото. Иначе е, ние ще изложим на голяма опасност е, своето е, селскостопанско производство е, пред лицето на добре субсидирани външни наши търговски партньори един справедлив относителен дял от бюджета е необходим за ОСП и това ще бъде много трудно след 2013 година, защото финансовата дисциплина е, изисква много от ОСП. Ето защо е необходима целенасочена реформа. Поради тази причина смятам също така, че ОСП трябва да се обвърже с приоритетите на стратегията Европа 2020 година устойчивостта и измененията на климата, според мен са най-големите въпроси, които стоят пред нас. Несъмнено, старите земеделски методи, основани на изобилие на вода, горива, ефтина енергия, вече е, няма да съществува в бъдеще. 2050 година прогнозите са, че ще има отвоено търсене, което ще доведе и до по-високи разходи. Глобалната сигурност е много важна и Европа може да изиграе своята роля е, за удовлетворяване на потребностите, е, които непрекъснато ще растат, като имаме предвид, че обработваемите земи и ресурсите са ограничени. Това изисква обвързването с целите на стратегията за 2020 година. Според мен така ОСП трябва да се реформира така, че да се използват по-пълноценно наличните средства, да се повиши ефективността и най-вече да се запази общия характер на политиката и на пазара. Едно от лесните решения би могло съфинансиране като панацея аз смятам, че това означава ренационализация на обща селскостопанска политика и конкуренция между държавите е, членки, които могат да си позволят да получават подкрепа от бюджета на Европейския съюз и други, които не могат. По-пълноценно, по-ефективно използване на ресурсите е ключът към решаването на проблема. Благодаря. Благодаря сега, Марит Полсън. Благодаря, госпожо председател. Ще изчакам, докато си сложите слушалките. Виждам нещата по начина, по който ги представи господин Лайен. В рамката, с която разполагаме, трябва да останем реалисти. Имаме малко средства, имаме трудности с бюджета и повече или по-малко това се отнася за всички държави членки. Не на последно място и за най-добрите сред тях. Така че на този фон ние трябва да осъзнаем нашето задължение да използваме тези средства възможно най-ефективно. Няма да стигнем а, до никъде, ако решим, че са ни необходими повече средства, ако поставяме това изискване. А, защото а, това означава едно опростено разглеждане на нещата, едно зариване на главата в пясъка. Не, ние трябва да гледаме истината в очите, трябва да осъзнаем каква е тази реалност и трябва да да видим по какъв начин да използваме средствата, с които разполагаме, за да постигнем най-висока ефективност в селското стопанство. Необходима ни е продоволствена сигурност, обаче, естествено, ние трябва да използваме все по-добре почвите и горските ресурси, за да можем да изпълняваме задачите, пред които сме изправени. Това дължим на следващите поколения. Ние трябва да намалим, доколкото е възможно, климатичните промени. Това дължим на децата и внуците си и трябва да спасим света, в който те ще живеят. По тази причина аз е, бих искала да посоча следното. Е, нека да си представим, следната картина. Ако ние подкрепяме доходите, бихме могли да изчислим какво всъщност това означава за Европа може би 120% да постигнем за страните с най-високите разходи или, както казах, 80% за по-бедните страни, така че да можем да постигнем определено равновесие. Обаче всичко това трябва да се възприема като справедливо и солидарно. Едно не трябва да се забравя. Мирът в Европа е най-важното и е, това означава, че ние трябва да бъдем солидарни един към друг. А сега за втория стълб. Аз искам а, тук да посоча на първо място следното. Делът на селското стопанство е 70%, 5 хектара или над 5 хектара са всъщност площите на отделните стопанства. И това са 70% от стопанствата. Ние трябва да спасим тези стопанства със съответни помощи, за да можем ние да запазим тази структура традиционна от 5 хектара площ на стопанство и да можем да преживеем с нея в бъдеще. Тук трябва да използваме общностните средства, защото изследванията показват, че много големите земеделски стопанства и много малките са особено важни. Аз самията живея в един слабо заселен регион и десетилетия наред съм се занимавала с селско стопанство. Можем да се погледнем погрижим тези дребни производители да получат добри ниши за своите продукти, добри пазарни ниши. Е, това може да бъдат е, специ... специфични продукти, определени сортове зеленчуци или пък е, продукти, които са силно развити. Става дума за контрол на пазара. Трябва да се види къде са възможностите за продажба на продуктите в локално и в регионално отношение, защото един усърден дребен производител има само 24 часа време всеки ден, за да може да а и да продава същевременно своите продукти, това би го затруднило. Няколко думи по темата е, опазване на биоразнообразието и защита на околната среда. Тук са необходими инвестиции че би било добре, ако ние си помислим а, за система с а, гарантирано заплащане, защото по този начин ще имаме повече паричен ресурс. И по този начин отделното лице ще поема повече отговорност, като същевременно се осигуряват възможности за инвестиции. Мисля, че по този начин е, отделните земеделски стопани ще бъдат по-доволни. Затова призивът ми към всички е, че ние трябва да сменим мисленето си в рамките на зададената ни економическа рамка, която е абсолютно ограничена. Благодаря, благодаря казва председателката Раймер Беге. Получава думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че дискусията е много интересна и смятам, че беше много добре, че някои е, колеги експлицитно посочиха целите за ОСП в Лисабонския договор, защото много често тези цели в публичната дискусия изобщо не се споменават или се тълкуват погрешно. Колегата Лайн говори за това, аз също ще посоча, че в тази дискусия, моля, трябва да се вземе предвид и реформата, която протече през изминалите 20 години, защото всъщност тя беше важна за селското стопанство. Имаше процеси на адаптация, които наистина до някъде бяха успешни. В съобщението на комисията ми липсва най-вече това, което е свързано с новите елементи и с грининг, с позеленяването на економиката. А аз е, смятам, че това, което е, днес се изисква чрез кръстосаното съответствие и се контролира чрез него и е също условие за директните плащания, в съобщението на комисията не намира достатъчно място. Наистина много малко е отделено в съобщението на комисията на тази тема. А знаете какво е значението е, на тази тема, като се започне от е, защитата на почвите, през торенето и така нататък. Много моля комисията да не създава впечатление, че ние започваме от нулата, просто защото не е така. Бих искал да посоча, че в цялата дискусия за е, селскостопанския бюджет, а това спомена и комисарът, ще трябва да се вмести и дебата дебата какво би станало на пазарите за потребителите и за земеделските стопани, ако ние не нямахме тази е, политика, тази продоволствена политика, която се финансира до някъде от е, приходите от данъци. Тук е, комисията може би ще трябва да предостави цифрови данни. Знам, че в един доклад беше изчислено какво всъщност ще означава промяната в селското стопанство за отделните сектори там. А всъщност това означава ние да се откажем постепенно от финансирана от данъци продоволствена политика, защото в дългосрочен аспект не можем да си позволим това. Сега бих искал да допълня казаното от Барман. Колегата Сикерски също спомена кризата от 2007 година и това, което беше обсъждано тогава с международните организации. Аз изпомня много добре, че комисарът Мишел на пленарно заседание на парламента посочи, че ние трябва да си помислим за досегашната форма на земеделска, селскостопанската политика и че трябва да се е, дискутира въпроса за помощите. В бюджетната комисия трябваше да разглеждаме инструмента за храните, финансови инструмент за храните в миналото установяваме, че около 75 страни всъщност получават помощ за развитие от Европейския съюз, а не по-малко от 30 от тях са използвали тези средства наистина за селско стопанство и няма какво да се чудим, че те не напредват. Тук трябва да се заложи много на политиката за развитие и също така да се заложат правилните приоритети за хората на място в тези страни. Мисля, че особено внимание Европейският съюз внася повече хранителни продукти и суровини от американците, канадците, австралийците и новозеландците взети заедно. Така че трябва много точно да погледнем тези цифри, защото тук не става дума за въпроси, които не засягат само периферните търговски пречки. Това са въпроси, които могат да бъдат от много голямо значение. Също така има и някои чисто философски аспекти в сферата на селското стопанство. Смятам, че на никого няма да направим услуга, ако се отклоняваме от проблемите, които наистина са важни за нас. Ако искаме да постигнем по-нататъчен напредък в опазването на климата в тази сфера, ние е необходимо, ни е необходима изследователска дейност, необходими са ни технологии и иновации. От моя практически опит мога да кажа, че една крава, която дава 10 000 литра мляко е по-екологична, отколкото крава, която дава 5 000 литра мляко. Аз използвам тези конструкции, за да опиша целите, които колегите вече посочиха и смятам, че можем да гарантираме устойчиво развитие, можем да подкрепяме публични продукти, за които земеделските стопани не могат да реализират цена на пазара и можем съвсем разумно да подходим към целия спектър от цели в сълскостопанската политика. Аз осъзнавам, че колебливостта на пазарите ще ни съзнава проблеми все повече и повече в бъдеще. Не само за Европейския съюз, но и най-вече за страните, където всъщност 80% от доходите се изразходват за хранителни продукти и енергия. И естествено тук ще трябва да се борим с спекулациите. Не само Европейския съюз трябва трябва да решава тези проблеми. Това са проблеми, с които трябва да се занимава международната общност, за да можем да гарантираме надежно и стабилно продоволствено осигуряване и а, това е въпрос, а, който ни занимава все повече и повече сега, отколкото в миналото. А, що се отнася до продължителността на финансовата прогноза, гъвкавостта и а, каква да бъде структурата на бюджета, това са въпроси, които подлежат на дискусия. Според мен тя ще бъде интересна и а, не е необходимо а, още в настоящия момент да заемаме твърда позиция. Сега, какви да бъдат сроковете? Ние бихме могли да изберем срок от 10 години и бихме могли да направим съответно предложение на съвета. Той тогава няма да има нужда да преговаря с този парламент два пъти, един път. Просто нещата някакси са свързани помежду си и аз осъзнавам защо колегите от Комисията по селско стопанство са за по-дълъг срок, колегите от е, региона... Е, Комисията по регионално развитие са за по-кратки срокове. Да, разбирам, необходим е по-дълъг хоризонт за планиране, а не всеки 5 е, години да трябва да се изпълнява нова програма в Европа. И по този начин ще бъдат обхванати по-точно промените, а не когато правим програми всеки 5 години. От друга страна, трябва да имаме предвид и изискванията за гъвкавост и по някакъв начин да съчетаем сроковете на тези прогнози с изискванията за гъвкавост. Комисарът Левандовски каза, че ще се извърши проверка на възможностите средства да бъдат прехвърлени от бюджета за една година в бюджета за следващата година. Аз мисля, че това ще бъде важен елемент в чисто техническите аспекти на европейската бюджетна политика. Благодаря. Благодаря. Последното трябва да се подчертае, защото то е в сила и извън а, сектора на сълскостопанската политика, отнася се за всички политики. е Радост, искам да ви благодаря най-сърдечно, че ни беше предоставена възможността толкова дълга и подробна дискусия да проведем тук в комисията. Чувства се от изказванията, че има относително съгласие между отделните политически групи по тези теми. Аз е, също искам да се концентрирам върху производствената сигурност и върху качеството на хранителните продукти, които обаче трябва да бъдат достъпни за всички по отношение на техните цени. Една от най-спорните точки в сълскостопанската политика са директните плащания, затова трябва да се концентрираме върху това тези плащания да бъдат така оформени, така организирани, че да бъдат в полза не само на земеделските стопани, а на цялото общество, което трябва да убедим в тяхната поледност. Аз се изпомням за документа, който беше представен в тази насока, или пък комисията, която предпочита опция 2. Когато напомня за това, мисля, че ние е, доста бързо излязохме на един добър и правилен път. Искаме продоволствена сигурност, но искаме и земеделски стопани, които да използват работната си сила и да печелят е, е, в разумна степен. Аз мисля, че господин Берман засегна този проблем. Аз обаче смятам, че не всички земеделски стопани печелят много много. Има изчисления, които а, показват, а, че отделното работно място за земеделски стопанин се определя на база земеделско стопанство с а, доход 1500 евро. И когато за 1500 евро а, ще се работи 10 часа, виждате, че картината не е толкова розова и според мен а, дълго от дълго време вече не може да се говори за някакви особено високи доходи в селското стопанство. Тук а, е, искам да посоча, че а, е, искаме също да а, е, се полагат грижи за регионите в неравностойно положение, искаме да поддържаме публичните блага, искаме селски райони, на които да се предоставят шансове и всичко това струва много средства. Необходима ни е следователно възможност за финансиране, което не означава съкръщаване на бюджета, а точно обратното увеличаване на бюджетните средства. Затова моля всички, всеки е, в рамките на своите възможности да е, влезе в е, контакт с съвета на министрите и с правителствените ръководители, така че те да научат, че Европа трябва да получава не само повече задачи от тях, но и повече средства. Благодаря. Благодаря, господин Цербовски. Дякую bardzo пани... Дякую, пани przewodnicząca. E, Благодаря ви, госпожо председател. това розово бъдеще, което господин Берман начерта за европейското селско стопанство, не е нещо особено сигурно. Да, можем да стигнем до там, ако имаме подходяща селскостопанска политика, защото без такава и без подкрепа за производителите няма никакъв шанс това да се постигне. Никой не е казал, че Европа е мястото, където ще се произвежда е, храната и ще се разпраща по цял свят. Това сме го обсъждали и е, в е, комисията Агри, в Африка, например. се инвестира от индийски предприятия, именно в земеделието, доста сериозно. Не бива да сме прекалено спокойни и да сме уверени, че ще сме нагребена на вълната на хранително-вкусовата промишленост. Говорил съм и с колеги от а, е, Зелените и те са изразявали тревоги относно дъмпинга и че не трябва да упражняваме такъв спрямо развиващите се страни. Доколкото ми е известно, нещата стоят друго яче, по точно обратния начин всъщност. Имаме проблеми с замразените ягоди, които се внасят от Китай, проблеми с а, говеждото и птичето месо от Бразилия, както и много други трудности от същия характер. Та, често пъти именно нашите селскостопански производители биват засегнати от а, конкурентите си от трети страни. Това е един въпрос, с който трябва да се занимаем. Какво имам предвид? Имам предвид да се осигурят е, съпоставими равни нива на субсидии. Е, тревожиме посоката, в която се движат е, дебатите. Разликата между преките субсидии на хектар са огромни. Над 500 евро са те в някои страни, под 100 евро в други. Системата на субсидии това бе нещо разбираемо, но по отношение на плащанията на хектар е, трудно може да се обоснове един такъв подход и според мен е недопустимо да се търсят сега извинения и оправдания за това е, да наричаме различни неща с еднакви имена. Недопустимо е да приемаме, че богатите трябва да си е, запазят богатството, а пък бедните да си останат е, бедни и е, по такъв начин да се осигурява равенство. Не, това не е равенство. Мисля, че трябва да предприемем сериозни усилия, за да достигнем до а, решения, които не са в ущърп на производителите от всички държави членки, а напротив ще осигуряват а, равни условия за упражняване на състезателния принцип на конкуренция. И накрая още няколко бележки. Когато говорихме за Лисабонския договор, всички бяха проевропейски настроени. Когато обаче се стигне до обсъждане на бюджета, някак този европейски дух се стопява. Говорим за един бюджет в момента, който съставлява под 1% от БВП. Така че как ще подкрепим грандиозните идеи, за които всички се изказвахме наскоро? Благодаря, Сидония. Увага огулно и едно... Благодаря. Една обща бележка имам и друга, отправена и е към докладчика, и към комисаря. Повечето въпроси вече бяха откроени от изказалите се преди мен. Нашата отговорност като политици за продоволствената сигурност не може да бъде избягната. И това е изключително важен въпрос. Преди малко господин Сикерски заяви, че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 количеството и качеството на храната трябва да се осигуряват непрекъснато. Това е нашето задължение. Искаме се в нашия доклад да бъдат отразени връзките между селскостопанската политика и кохизионната политика. Земеделските стопани не работят в вакуум – те живеят в селските райони и състоянието на тези райони разкрива, че населението там са не само земеделски производители, там има и други групи от населението, които имат друг поминък. Доходът на земеделските стопани обаче до голяма степен зависи от качеството на самите селски райони. От тук проистича значението на инфраструктурата за конкурентоспособността им и за повишаването на качеството на живота. Необходим е достъп до образование, до здравеопазване. Все цели на кохезионната политика – ето защо трябва да говорим и е, за двата аспекта едновременно. И още един въпрос, който трябва да бъде изяснен от нашата парламентарна комисия. Приехме така наречения Европейски план за економическо възстановяване. И година по-късно се оказва, че има неосвоени средства а, е, в областта на селското стопанство. През 2009 година средствата предвидени за економическо възстановяване по плана в голямата си част бяха използвани за подобряване на инфраструктурата в селските райони, най-вече за достъп до интернет. Трябва да проверим дали идеята беше сполучлива или не, дали е, успешно се реализирали тези мерки или не, дали в бъдеще трябва да се работи в същата посока. Според мен Европейската комисия трябва да ни информира, за да е, можем да отразим информацията и в доклада си. Благодаря. Да, благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да направя една констатация. Стратегията 2020 на Европейския съюз вече е на лице и поставя в центъра селското стопанство. А тук трябва вече да си зададем въпроса как селското стопанство ще бъде напасвано към тази стратегия 2020, защото е, тя разглежда селското стопанство като основен и най-важен елемент. Защото в крайна сметка става дума за една обща политика, която да гарантира успех. Имам и още една е, загриженост. Става дума за методиката, която ние сме възприели по отношение на тези суми. Говорим за бюджет, който като обем вероятно ще бъде по-малък, отколкото в миналото. След това имаме Европа 2020, става дума за кохезионна политика и обща сълскостопанска политика. Общата сълскостопанска политика и кохезионната политика обаче са традиционни политики. Тук има опит и естествено е, има място за подобрения там, но като цяло те са белязани от успех успех. Има основни е, ставки, основни размери на сумите, от които ние трябва да е, изхождаме, които да възприемем като база и не беше трудно те да бъдат дефинирани в миналото. Тази нова политика сега обаче предвижда нови мерки. За това ни е необходима стабилност. Естествено, всичко трябва да стане част от е, многогодишната финансова рамка, но е важна и приемственост властта, защото ние не искаме да имаме проблеми и да имаме е, забавения, които след това ще трябва да набаксваме по отношение на многогодишната финансова рамка. Както казах, стабилността е особено важна в този случай. А сега по отношение на финансирането, тук трябва да се мисли не само за климатичните промени, които бяха споменати преди малко, ще трябва да се мисли и за а, тяхното въздействие. Тук а, ще трябва да си помислим откъде да дойдат средствата за предотвратяване на природни бедствия и за изпълнение на превентивни мерки. Превенцията е важна, но естествено ние ще трябва да имаме предвид е, природните бедствия, които нанасят много щети на земеделските стопани, така че те понякога изпадат в несъстоятелност. Тоест, как ние ще трябва да опазим общата селскостопанска политика чрез превентивни мерки от такива природни действия, бедствия. Фонда за солидарност изобщо не може да предостави необходимите средства за целта в пълен размер. Сега давам думата на Кинга Генч. Благодаря. Само един коментар бих искала да отправя. Споменахме най-различни страни на стратегията за 2020 година, но мисля, че трябва да подчертаем зеления и интелигентния растеж, не толкова приобщаващия растеж. В а, а, ОСП обаче приобщаващия аспект е по-важния. По време на кризата и след кризата, се надявам, че след няколко години ще сме излезли от кризата, Заетостта ще е един от основните въпроси за Европа и ако не можем да а, запазим работата на хората в селските райони, в отрасъла на замеделието, това ще причини сериозни опасности. Този приобщаващ характер на ОСП е нещо много важно според мен. Няколко пъти бе споменато сближаването, в това число териториалното, не само социалното. Това е нещо, което сме обсъждали и по-рано. ОСП е, е много тясно свързана с териториалното сближаване. Без споменато на това заседание и национализирането на ОСП. Това може а, само допълнително да задълбочи различията и да подрине а, сближаването. Затова е много важно да запазим а, ресурсите на сегашните им нива. Поне знам, че няма да е лесно да отстоим а, тази идея обаче. Още две неща искам да спомена. Първо, също вече нещо споменато, по-равно разпределение между държавите членки, т.е. да се намали разликата между старите и новите държави е, членки. Това е много важно по отношение на конкуренцията, по отношение на модернизацията на селското стопанство и повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство в новите държави членки. Друг момент, който трябва да зачекна е, е по-дългата продължителност и приемствеността. Не можем да си позволим да променяме политиката на всеки 5 години. Когато обсъждаме продължителността на политиките, трябва да вземем предвид тези аспекти на ОСП. Според мен, благодаря ви. Благодаря. Сега още веднъж Алберт Дес. Благодаря, госпожо председател. Господин комисарът е, имаше разговор навън е, с мен като докладчик. Е, аз включих много интересни идеи и искам да се спра на някои точки, които отново бяха подложени на дискусия. Става дума за плащанията, които изравняват различията между държавите членки. Ние е, дискутираме винаги нивата от 2008 и 2009 година, обаче дискусията ни трябва да има предвид нивата 2013 година и е, това, което се случва в новите държави членки, защото те трябва да се адаптират към средните европейски нива. Например, държави като Румъния, там е, имаше много интересни данни, които бяха предоставени предоставени. Когато разгледаме само първия стълб, разликите в момента са големи, независимо от пазара. Е, когато обаче е, отидем на страница 7 и е, прибавим първия и втория стълб, тогава разликите стават значително по-малки и когато става дума за плащанията в селското стопанство, трябва да се вземат предвид двата стълба изобщо всичко, което се изплаща като средства в селското стопанство. В моя доклад се съдържат предложения за намаляване на различията. Аз говоря с много колеги от Министерствата на земеделието в Европа. Утре също имам подобни разговори. Установяваме огромни разлики в държавите членки и те още не са изобщо обсъждани. Беше казано, че разликите са от 50 до 500 евро на хектар във Франция, от 5 евро до 500 евро. Това също трябва да бъде предмет на обсъждане. Не можем да твърдим само, че разпределението трябва да бъде по-справедливо между държавите членки, а и в самите държави членки. Разликите в държавите членки не могат в бъдеще да бъдат по-големи, отколкото между държавите членки в бъдеще. Това е взето предвид в моя доклад доклад. В Германия, например, няма такива разлики между отделните федерални провинции и предполагах, че в останалите държави е така. Искам да направя коментар във връзка с а, а, аргумента защо а, можем да искаме а, да бъдат подкрепени плащанията за селското стопанство. Аз съм говорил по тази тема. Например, в Бавария, знаете, там има много земеделски стопани, защото Бавария беше предвид преди селскостопанска страна. Има едно изследване на Милендорф от 90-те години и е, тогава е, се плащаше още с германска марка. Аз ще посоча в е, евро производствена стойност от 7 милиарда евро. Професор Милендорфер е, от Австрия получи задачата да изчисли какви е, е, дейности извършват за страната баварските земеделски щопани. Снабдяване с хранителни продукти, социална и, и е, обществена стабилност, осигуряване на работни места, опазване на биоразнообразието и е, професор Милендорф се опита е, да е, изчисли какво не се покрива от селско-стопанските плащания и стигна до тази огромна цифра 7 милиарда производства производствена стойност се реализира по този начин. Над 3 милиарда обаче не се заплащат. Само 5 милиарда се поемат от Европейския съюз и от Германия и от федерална провинция Бавария. Знаем, че земеделското стопанство в Европа не е отрицателен фактор, а е положителен фактор и все повече трябва да осъзнаваме това. И само една малка част част е, от е, това, което дава селското стопанство, се заплаща от средства на дънакоплатеца. Това трябва да стане част от доклада Тоест да имаме едно по-справедливо разпределение на плащанията в селското стопанство. Не може да се постигне абсолютна справедливост, разбира се, но винаги е, трудно да се създава подобна абсолютна справедливост в разпределението. Мисля обаче, че във бъдеще ние можем много добре да аргументираме защо са необходими тези плащания плащания. Ако тези плащания се съфинансират от Европейския съюз, то тогава потребителите ще трябва да заплащат много по-високи цени за хранителните продукти, ако няма такова съфинансиране. Тоест, ще имаме наистина много високи цени и точно от този аспект трябва да се разглеждат нещата в селското стопанство. Има различни професионални групи в Европа като процент. Ние получаваме много по-малко средства от данъци и както казах в Германия имаме, имахме 5 милиона безработни. Тогава те струваха повече, отколкото европейската селскостопанска политика от първия стълб. Това само за сравнение. И за това искам да посоча, че имаме добри основания за всичко това. Раймер Бърге е, го каза вече, е, че не трябва е, да допускаме упрека, че европейската селскостопанска политика разрушава развитието в развиващите се страни през 90-те години. Може би е било така, но днес не би следвало да водим а, такава дискусия, каквато се води в а, църковните организации. Нямаме възстановяване на експортни нива. Трябва да посоча, че само Европейския съюз внася от африканските страни 80% от а, стоките им предназначени за износ. Ние отворихме нашите пазари за развиващите се страни а, много повече от другите аграрни региони в света. А, например, страните от Средна и Южна Америка, които не непременно са развиващи се, ние внасяме голям процент от техните продукти, предназначени за експорт и също така за най-бедните страни в света от миналата година ние изцяло отворихме границите. Всичко, което те произвеждат, могат да, могат, могат да изнасят за Европа без каквито и да било ограничения, така че тук не трябва да приемаме упреци. Това иска исках да отбележа. Ще се опитам да изготвя доклад, за който се надявам да намери висока степен на одобрение в парламента. Благодаря, а сега давам думата на нашия докладчик, докладчика на комисията Шура. Той мисля също държи на това докладът, който ще изготви от името на нашата комисия, да намери голямо одобрение. Да, благодаря, госпожо председател. Именно това се надявам да се получи, да стигнем до мнозинство по подобно съдържание. Почти невъзможно е да се обобщи толкова а, полезната и разнообразна дискусия, която беше проведена тук. Мога да кажа какви са непосредствените ми впечатления от тези разисквания. След 11 часа хората започват да се изнасят от залата, уредяват е, критичната маса, която ни е необходима, за да е, направим едно обобщение на казаното от всички в присъствието на всички но секретариатът и аз ще работим съвместно, за да разработим документ и да го представим на колегите за по-нататъчен анализ. В парламентарната комисия. Вземам повод от е, думите на председателя на Комисията по земеделие. 14 милиона земеделски стопани в Европейския съюз поддържат над половината от територията на Европейския съюз с средно 270 е, евро е, помощ на единица. Разбира се, различията между е, страните са много големи, но усреднено това са 270 евро. В 14 държави членки помощта е под средните 270 евро. Ето защо трябва да се замислим какво получават като пряка помощ 14 милиона земеделски стопани, които поддържат над половината от територията ни. Естествено, не бива да забравяме тълкуването на правилата, много строгите правила за опазване на околната среда, взаимоотношенията с други региони на света. Поради тази причина един от първите изводи от разискванията в нашата комисия е, че почти всички колеги очертават една доста тежка картина на тяхното състояние. Практически всички направиха това. Вярно, един от колегите направено доста изненадващо изказване в друга посока, но тъкмо за това е добре е, да провеждаме разисквания, за да се очертаят всички възможни гледни точки. Част от е, изказванията, най-важните от тях, е, ще бъдат включени в окончателния доклад за мястото на селскостопанската политика в финансовата перспектива. Не бива да забравяме общо състояние на вътрешния пазар. Мнозина оратори е, говориха за супермаркетите, е, комисарят изтъкна значението на безопасността на храните, а тази безопасност изисква адекватно финансиране на общата сълскостопанска политика. Да не забравяме примера на Китай. който изнася най-низкокачествени стоки а и допуска да е много ниско качеството на храните, които се дават дори и на децата. За безопасността е необходимо финансиране. По-нататък стои въпроса за конкурентно способността на пазара. Членовете на Комисията по земеделие знаят много добре как се развива земеделското производство, как се усъвършенстват производствените методи, благодарение на функционирането на пазара. Според нас, не бива да има конкуренция за оскъдните ресурси в рамките на общността. противен случай бихме е, нанесли големи вреди. Научните изследвания производството е, не бива да влизат в пряка конкуренция помежду си за е, тези средства, особено ако размерът им намалява в следващата финансова перспектива е, е включена идеята за допълнител, е, допълнителна европейска полза. Тя не бива да буди никакво съмнение, у който и да е от е, сълскостопанските производители, защото те осигуряват обществени блага, и поради тази причина трябва да се запази размера на бюджета за ОСП. От казаното от повечето колеги и в отговорите на комисаря беше посочено, че една добре финансирана, силна обща селскостопанска политика е основен ключ към е, успешното убедително постигане на целите на стратегията за 2020 година с повишаването на нивищата на заетост, повишаването на качеството на живота, все свързано с едно силно развитие на земеделието в общността. Нашата парламентарна комисия Беше посочено, а и от комисаря също, че е, е по-добре да има единна категория разходи и упростяване на структурата на бъдещата финансова рамка. Иначе ще бъде много трудно да се приложат сложни разнопосочни е, критерии, които могат да се отклонят от стратегията за 2020 година. в различните категории. Така стигам до въпроса дали трябва а, да се включат обособените сега фондове в единен. Имам предвид териториалното развитие, кохезионната политика и така нататък. Да не забравяме, че а, Кохезионният фонд е по-скоро насочен към териториалното развитие за разлика от другите фондове, които залагат главно на економическите показатели, но ще видим с колегите как в окончателния вариант на проекта ще отразим този момент. Съвсем ясно е, че за разходите е необходимо конкретно, подробно и дългосрочно програмиране. В рамките на по-дългосрочна финансова перспектива не всички е, смятат, че 5 години са достатъчни. Господин Бьоге каза, че финансовата перспектива трябва да се обвърже е, с бюджетите за съответните години. Самоубийствено е да се приемат твърде дългосрочни финансови перспективи с урязани годишни бюджети, защото това ще натовари много държавите членки, а и ще вдъхне несигурност във възможностите финансовата перспектива да обезпечи необходимите средства. Практически 80% от разходната част в ОСП и кохезионната политика изискват по-дълъг период на финансовата перспектива. 80% от разходите на общността така или иначе попадат в тези две области – и за това доста членове на комисията настояват за период от 7 до 10 години. Със сигурност доклада това трябва да бъде разработено. По-нататък, гъвкавостта, нека да бъдем пределно откровени. Имаме документа е, за гъвкавостта, която в финансовите перспективи проистича главно от сектора на селското стопанство. Така бюджетната комисия, Европейската комисия и Европейския а, е, съвет предвидиха гъвкавостта а, е, през 2007 е, година. Това не е най-здравословния начин чрез гъвкавост да се осигурява бюджета. И именно този момент буди най-много противоречия когато се обсъжда окончателното предложение. Трябва да знаем как ще се осигури гъвкавост по отделните категории, без да се подкопават устоите на ОСП. Именно така трябва да подходим и към сегашния период. Опростяването е още един въпрос, който тук беше поставен на вниманието на комисията. Очевидно, не можем да допуснем твърде големи различия в различните области на ОСП и на кохезионната политика. Поради тази причина, госпожо председател, очакваме крайно необходимия доклад на Европейската комисия и на комисаря Шемета по опростяването на общностната политика и в хоризонтален разрез. Ето защо няма да можем да приключим работата си по този документ, без да чуем каква е позицията на Европейската комисия по този фундаментален въпрос. Чухме тук много изказвания, редица от тях съвпадаха по дух, по насоченост и като докладчик ще работя с секретарията, за да мога добросъвестно да ги отразя. Ще работя и с координаторите на политическите групи, за да можем да свършим работа колкото се може по-бързо. Благодаря. Наистина благодаря на всички, които участваха в този дебат. Първо, благодаря за проявената от тях дисциплина и второ, за направените от тях изказвания. Ако сега веднага ме попитат какъв е резултата от тази дискусия, аз веднага бих е, направила обобщение на дискусията, а именно не искаме революция, що се отнася до бъдещето на бъдещата селскостопанска политика, искаме леки реформи, насочени към финансиране на производството на е, публични е, блага, публични стоки и по този начин да бъде гарантирана продоволствената сигурност, е, опазването на околната среда, защитата на почвите и всичко, което може да попадне в е, тази тема. Това, което трябва да направят земеделските стопани, беше очертано също така и е, действията, което ние трябва да предприемем. Беше изказано изискване за по-честно и по-справедливо разпределяне на средствата, с които разполагаме сила и бяха посочени големите различия, големите разлики, които съществуват не само между държавите членки, а и в рамките на самите държави членки, що се отнася до средствата за отделните земеделски стопанства. И всичко това не може да мине с по-малко средства, отколкото сме имали през изминалите години. Това са основните заключения, които мога да направя от дискусията. Ако някой би ме попитал, смятам, че в тази насока се изказаха всички. Аз знам, че преобладаващото мнозинство от изказалите се тук всъщност поддържат точно тази линия. А сега преминаваме към точка трета от дневния ред. Аз бързо ще направя моите съобщения. Още повече, че почти всички от тях бяха направени и бяха чути вчера на заседанието на координаторите. Става дума за следващите заседания на нашата комисия. Ние решихме да поканим съответните комисари, но а, посочихме също, че а, това а, няма да бъдат а, точно определени е, хора. Помолихме е, господин Барозо да ни изпраща комисари и той направи вече това, защото господин е, Чалуш беше тук. Е, когато говорим за изследователска дейност, енергетика, трансевропейски мрежи, ще трябва да поканим при нас комисаря по изследователска дейност, също така господин Етингер като комисар по енергетика и комисар Калас, който е, отговаря за трансевропейските мрежи. До този момент обаче твърдо потвърждение имаме само от комисаря по изследователската дейност. Следващото заседание ще бъде на 10 февруари. Тогава ще се занимаем с кохезията и солидарността и комисар Хан а, потвърди а, участието си в тази дискусия, а също така ще присъства а, твърдо комисар Андор, който отговаря за ЕСФ, така че а, всички ще бъдат тук а, по време на дискусията. Що се отнася до външните политики, искам да се върна об на 1 февруари. Изпрат... Изказахме оба към комисар Пибакс, обаче все още нямаме а, е, окончателно потвърждение. По работните документи а, е, Салвадор каза вече няколко неща, така че не е необходимо да се добавят нови. Казахме преди това, че ще трябва да се опитаме, ако не е достатъчно времето, да получим допълнителна дата за заседание на комисията. За сега това е четвъртък, 10 март, по време на Страсбургската сесия и преди обяд, докато започне гласуването, ще проведем нашето заседание. Вчера на заседанието на координаторите решихме, че ще реагираме на запитването на комисията, на председателя на комисиите и по-скоро на съвета на председателите на комисии, така че те да дадат своя принос за резолюцията, предвидена за пролетната среща на върха, обаче ще трябва и съветът на председателите на комисии да даде своя принос. Ние решихме, че ще направим това. Ние се опитваме опитахме от работния документ, който изготви Салвадор, да направим едно кратко резюме, кратко обобщение на това, което беше обсъдено в нашата комисия по стратегията Европа 2020 и конкурентоспособността. Е, този е, материал ще бъде изпратен и е, ако имате коментари, които искате да бъдат включени, трябва да ни уведомите за това до следващата седмица. Има достатъчно време ако някой иска веднага да се заеме за работа, ще кажа това, което посочих и вчера. Това е нашият принос за съвета на председателите на комисии. Те ще обобщат всичко, което постъпи от комисиите и след това документът ще бъде предоставен на председателския съвет. Така че всеки който представи някакво предложение, това не означава, че ще бъде включено в проекта за резолюция. мисля, че в отделните политически групи може да се обсъди какво да се включи. аз казах вече какъв ще бъде нашият принос. като комисия ние получихме запитване от Камерата на лордовете, която иска да проведе проучване и ние трябва да предоставим идея как ще изглежда бюджета през следващия финансов период. Редица въпроси бяха поставени. Британските колеги, които са членове на тази комисия, получиха индивидуално тези въпроси, а ние ги получихме и като комисия. Така че колегите ще направят това, което е необходимо и аз ще се опитам като председател от името на комисията да дам отговор на Камерата на лордовете и поставените от нея въпроси. Това е което обсъдихме вчера. Смятам, че е правилно и че е важно е, като стъпка е, да се посочи на Камерата на лордовете, че ние сме заинтересовани от е, резултата и от заключенията, е, които те е, ще направят, е, че проявяваме интерес и към техния доклад, защото е важен за нашата работа. Знаем от миналото, че винаги, когато Камерата на лордовете е правила такива неща, е изготвила такива доклади, те са били винаги с високо качество и напълно могат да се използват резултатите от тях. Това бяха моите съобщения. Има ли още нещо, което колегите биха искали да посочат? Не. Тогава ви пожелавам приятен обяд. Това е обаче едно типично германско пожелание. По-скоро би трябвало да кажа добър апетит. Ja, so, so